Good afternoon, colleagues. Добър ден, колеги. Ако обичате, заемете местата си. Имаме натоварена и интересна програма днес след обед. Ще имаме възможност да разменим мисли по интересни теми. да кажа добре дошли на поканените от нас гости. Днес след обед ще разменим мнения с господин Кинг, комисар по въпросите на сигурността в Европейската комисия и посланника Едел, който замества господин министър Амбет от Естония, представляващ председателството на съвета. Комисията възнамерява да представи в скоро време доклада си за оперативната съвместимост. Естонското председателство предложи да, на три пъти да разменим мисли с комисията Либе, за да формулира предложението си. Най-напред ще дам думата на посланника Етел. който ще говори за нуждите на страните членки. След това ще дам думата на комисара Кинг, който ще ни напомни за какви решения предлага комисията, за да задоволи нуждите на страните членки. След тези две изказвания ще преминем към а, размяна на мисли между присъстващите. Давам първо думата на господин посланник. Благодаря, госпожо председател, почитаеми члени на Европейският парламент, господин комисар. Разбира се, най-напред искам да благодаря на организаторите за организирането на този дебат по въпроса на оперативната съместимост между трите институции. Още преди комисията да е внесла своите, своето предложение. Това показва колко важна за нас е предстоящото ново законодателство, за да може нашите бази данни да функционират както трябва. Първо, да се извина за това, че е, министърът на вътрешните работи на Естония не може да присъства, тъй като той се разболя. Е, в Естония месец ноември трудно се преживява, много хора са болни. Най-напред искам да направя едно изявление. За да може шенгенското пространство да функционира добре, без вътрешни граници, което е наша главна цел, както всички знаете, тази цел е заплашена в момента. И за да бъде постигната тя, властите на страните членки трябва да сътрудничат в целия Европейски съюз. За улесняване на това сътрудничество вече са създадени редица и те системи и други ще бъдат введени в употреба през идните години. Не е необходимо да повтарям, разбира се. Всички сме преживявали атаки, на които бяха подложени нашите общества. Разследването на тези престъпления, на терористичните актове, зависи много от начина по който са изградени нашите информационни системи и от това как взаимодействаме. Всичко това, това взаимодействие все още не е идеално и още много трябва да бъде направено. За какво точно става дума? чисто по-естонски ще ви покажа, вместо да обяснявам или пък да ви раздавам някакъв документ. Подготвили сме едно малко видео и сега ще помоля моят сътрудник да го пусне. Оперативната съвместимост на ИТ системите.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 председател. Председателката. Сега ще дам думата на комисар Кинг, за да продължим дебата по, този, по тази тема и след това ще ви дам думата на онези, които желаят да се изкажат. Благодаря, госпожо председател, уважаеми дами и господа депутати. Боя се, че моето представяне няма да бъде така визуално а, и, интересно. Но продължаваме разговора, който сме водили в много случаи по тези теми. С надеждата, че ще можем да напреднем още преди да сме внесли официалните предложения, които ще обсъдим с вас. Както сме споменавали по-рано, националните власти са на предната линия. Но информацията, която ние предоставяме на равнище Европейски съюз, е жизненно важен инструмент, за да могат те да си свършат работата. Трябва да предоставяме най-добрата, най-пълната, точна, надежна и достъпна информация на тези органи. Мисля, че сме направили значителен напредък в новите интерактивни системи, за които се обсъдиха в съвета е, вчера. Благодаря на всички, които участваха в, тази работа, а също така и на посланник Тайлан и е, естонското председателство. следващата стъпка е ЕТИАС. и тяхната работа буди сериозен интерес. Работата там продължава и мисля, че ще можем да постигнем споразумение преди края на годината. Имаме и предложение за подобряване на съществуващите системи. Шенгенската информационна система за липсващи и, и, и деца е с ЕКВИС за осъдени лица от трети страни. И тук трябва да постигнем бързо споразумение. Напредъкът в тези области е добре дошъл, както видяхте и на видеото. Необходими са ни по-силни, по-добре охранявани, по-умно охранявани граници. Но дори да се споразумеем по всички тези теми, все още ще има вътрешна непоследователност между различните системи, които няма да, не могат да се свързват достатъчно добре граничните служби и съдебните органи имат нужда от бърз достъп до всички данни, от които се нуждаят. Трябва те по-лесно да получават тази информация, по по-прост начин и по-пълна информация да получават. Например, докато сега ние проверяваме всеки, който иска да влезе в Европейския съюз, проверяваме го в Шенгенската информационна система, не можем да проверяваме тези хора в другите системи, примерно визовата информационна система, онези, които кандидатват за обежище, не могат да бъдат проверявани с е, паралелно търсене в, в, в визовата информационна система и Евродак. Когато полицията проверява лица от трети страни без документи, те могат да го проверят в Евродак, обаче ако трябва същия този човек е, да видят дали е извършил някакво малко престъпление, няма да им свърши работа база данни на Евродак. Ако се разлезва случаи на тероризъм или сериозни престъпления, полицията, полицията е по-трудно да получи данните за нередовните иммигранти, отколкото да получи данни за тези, които са получили виза в визовата инвентарна система. Лицата от трети страни, могат да се регистрират под различни а, имена в различните страни членки, както вече видяхме. Тоест, редица въпроси съществуват, които ще продължат дори а, след като бъдат приети и влезат в сила нашите предложения. Тези празноти, тези а, слепи а, бели петна а, а, означават, че а, нашите служители много често а, трябва да работят с една непълна картина и потенциално престъпниците могат да се крият под различни а, идентичности, различни самоличности, както, например, случай, в Берлин, случай с берлинският атентат. И нещо трябва да се направи с ваша помощ, разбира се. Всички знаем, виждали сме, че каква голяма подкрепа гражданите на Европа оказват е, за решаване на този проблем. В този контекст предстоящото предложение е за оперативната съвместимост трябва да се отзове на тези е, на тази загриженост на гражданите. Вече сме разговаряли на няколко пъти по този въпрос. Водихме широка дискусия по правните, техническите, и оперативни проблеми – свързани с този въпрос. През 12-те месеца в работата на експертната група на високо равнище, след това продължихме с заинтересовани страни, имаше публични консултации и информираме секретариатът на Либе непрекъснато за всичко, което правим. Когато обсъждахме тези въпроси през май, предложихме, както може би си спомнят те съвместна дискусия между трите институции, за да може по-добре да се разбира и да се съгласим по пътя, по който ще вървим от тук нататък. Това стана включително и с нощи. Редица от вас имаха възможност да разговарят с нашите технически експерти за различни аспекти на тази работа. Работните консултации, особено през последните 6 месеца, потвърдиха подходът, който сме е, възприели е, в по-рано тази година. Нашето предложение е всички централизирани е, информационни системи на, е, на Европейския съюз да бъдат е, оперативно съвместими. Шенгенската информационна система, визовата информационна система, Евродак, новата система за влизащи и излизащи лица, системата ETS е и предлагащата система EQUIS за осъдени лица от трети страни. За да се постигне това, необходимо е да са налице три технически компонента. Първо за европейско търсене, за да може митническите служители едновременно да влизат в няколко информационни системи, като съблюдават отделните права за достъп на отделните системи. По този начин ще получат комбинирани резултати само на един е-, екран. Европейският портал за търсене ще позволи да се използват европейските информационни системи по-добре и по-плодотворно. Второ, споделен, обща система за пръстовите отпечатъци ще даде възможност властите да търсят във всички тези системи само с натискане на едно копче, като, пак ще кажа, като зачитат съществуващите правила за достъп на отделните системи, в отделните системи. Това ще даде възможност за търсене на биометричните данни по, по-добре, по по-бързо и по-плодотворно. Тредо, ще има общо съхраняване на всички данни за идентичност, име, пол, дата на раждане и така нататък. И да се може да се установи дали едно лице е регистрирано под различни имена или по различна идентичност в различните бази данни. Наред с техническите елементи, които тук още изброих, има въпроси свързани с процесите и процедурите за достъп до базите данни. Националните власти ни съобщават за трудностите, с които се сблъскват, когато се опитват да установят самоличността на лица от трети страни, когато те влизат в Европейския съюз. Ако те не могат или не желаят да представят документи за самоличност, властите не могат да разберат каква е тяхната, да правят тяхната а, самоличност в визовата информационна система или а, Евродак, освен в рамките на системата за управление на миграцията. Това не може да продължава така. Националните власти трябва да могат да установяват и да се борят с престъпления с фалшива самоличност на своите граници. Трябва да имат възможност да използват данните за шенгенското пространство, така както каза и госпожа посланника, за всички, които влизат в шенгенското пространство. Второ, разглеждаме трудностите, с които се сблъскват полицейските власти, когато разглеждат сериозни престъпления и когато трябва да имат достъп до граничните или шенгенските бази данни. През управлята на миналата година, когато разработвахме нашата стратегия за интелигентните информационни системи, решихме, че трябва да преразглеждаме съответните правила и процедури. Това е включено в новия подход на комисията за тази година. Ще предложим по-лесни, по-гладки начини за достъп до информационната система. Пак, не каз, пак ще кажа, няма да променяме правата за достъп до тези системи, а начина по който тези права по-ефективно се използват. Проверка на самоличността, проверки за правоприлагане, са част от нашите законодателни предложения, включително оценката на въздействието върху основните права и а, личните данни. Ще направим всичко това по начин, който е необходим, пропорционален и напълно отговаря на изискването за съблюдаване на основните права. Комисията ще направи пълна оценка на въздействието на тези предложения, но искам накратко да очертая ползите, които смятаме, че ще има от всичко това. Това ще помогне, подпомогне нашите данни да бъдат пълни, точни и надежни. Тоест, качеството на данните ще бъде по-добро, ще се преодолее фрагментацията на информацията в различните информационни системи, ще даде възможност националните власти да се борят с измами, свързани с самоличността, на граничните власти, миграционните власти и съдебните власти ще имат необходимата информация да си вършат по-добре работата. Всичко това в пропорционално, в пълно спазване на основните права, запазване на личните данни и съблюдаване на съществуващите права за достъп до информационните системи. Всички е, заинтересовани страни е, ще имат полза от работата на е, органа за надзор на личните данни и който ще помогне за оформяне на тези предложения и за формирането на неговата архитектура. Не говорим тук за сливане на отделните системи, нито за събиране на допълнителни данни. Говорим за по-добро използване на съществуващите данни като се абсолютно запазват правата на нашите граждани. Искаме по-добре да защитаваме нашите граници, да се борим с транснационалните заплахи, така че Европа да бъде по-сигурно, по-безопасно място в рамките на Европейския съюз. Мисля, че именно това се очаква от нас. Ще работим заедно по предложенията, които ще оповестим през декември. Благодаря. Благодаря ви, господин комисар. А сега да пристъпим към дискусия. Имам четирима желаящи в списъка. Или може би пет. Okay, uh, first who asked for the floor was uh, Mr. Първи поиска думата господин Лопес Агияр. You, Благодаря, господин комисар. Хубаво, че имаме възможност да поговорим с вас по този много очакван напредък в сферата на свобода, сигурност и правосъдие. Въпросът ми касае практиката до момента, защото търсенето го има от години насам. Има някаква практика, опит, който трябва да бъде отчетен – най-вече споразуменията, сключени в миналото от определен брой държави в сферата на сигурност, свобода и правосъдие преди да бъде оформена с лисапонския договор и да влезе в сила. Имаше практики от страна на някои държави, които отговаряха на това търсене и предлагаха политически и технически решения за обмен на данни относно наказателно преследване, наказателни производства и по-конкретно регистрите за съдимост. Искам да ни запознаете с практиките, които са взети предвид от Европейската комисия за инициативата на тази комисия и на второ място – тази практика очертава ли полуги, които трябва да, бъде, да бъдат извлечени? В държавите, където има различни нива на сигурност, различни правоохранителни органи, т.е. държавите с децентрализирана система на политиката за сигурност. Това въже за Белгия, също и за Испания. Оперативната съвместимост на данните между различните полицейски служби все още не е осигурена. Искам да обсъдим до каква степен комисията е отчела тези уроци, които трябва да бъдат извлечени, за да сме сигурни, че при законодателната инициатива ще се преработи всичко. Ще се разработи нова рамка, за да се решат тези функционални проблеми и да не се проточва всичко във времето, всичко да бъде коригирано своевременно. Благодаря, госпожа Зипел. Благодаря краткия видеоматериал, представен от естонския пред... посланник, бе доста вдъхновяващ. И както винаги, когато комисаря Кинг говори за оперативната съвместимост, всичко звучи много добре. Във връзка с това, което каза колегата, понякога оставям впечатлението, че особено държавите членки подкрепят широко идеята за оперативна съвместимост, защото това и дава възможност да се скрият от някои собствени вътрешни проблеми и пропуски. Защото когато слушам комисаря Кинг и някои за проблемите от миналото, Проблема в много от тези случаи не се крие в липсата на оперативна съвместимост, а просто понякога, както вече чухме, някои органи в държавите членки не са обменили данни помежду си или просто са забравили да въведат данни в европейските бази данни. Тези проблеми няма да бъдат решени чрез оперативната съвместимост. Вчера бе зададен въпрос към някои депутати за качеството на данните. И тук не говоря за техническото качество на данните, като пръстови отпечатъци. Доколкото разбирам, планирано е да се реши този проблем, да има добро качество на тези данни. Но ако говорим с хора от кухнята, какви данни и на какъв етап от разследването, да се влагат в масивите с данни. И ще ви дам един друг пример, който не е свързан с оперативната съвместимост. В контекст на Европейската заповед за задържане от самото начало бе ясно, че това не е система за дребни престъпления, а за по-тежки престъпления. И така, каква информация трябва да се дава за системата ШИС? Когато имаме някакви съмнения, сериозни съмнения, когато имаме и ясна информация, че някое лице е замесено в престъпление, какъв е смисъла да имаме различни етапи, когато се влага информация в базата данни. Та, искам да попитам дали комисията работи по този проблем, евентуално и съвета за да се направи така, че да използваме едни и същи определения, да има едно и също ниво на качество. Не само в технически план, качество на данните, но и от друга страна. Съжалявам, че пак ще спомена нещо, което не е европейска отговорност, но когато се анализират ситуации и данни и се опитаме да разберем каква информация да се вкара в различните бази данни, понякога има пропуск в националните правоприлагащи служби, кадровата обезпеченост, квалификацията на полицейските служители и тук оперативната съвместимост може да помогне при обработката и търсенето на някои данни, но тя няма да помогне за анализа на данните, ако ние не си сътрудничим с държавите членки. Господин Коелю, благодаря. Благодаря на комисаря и на посланника за експозетата. И аз ще направя някои общи забележки относно Шенгенската информационна система. Тя е и ще се остане основополагаща система за контрола на границите и вътрешната сигурност на нашите територии. Тази забележка няма нищо общо с личната гордост а по-скоро искам да подчертая, че промените в хоризонтален план трябва да отчитат спецификата и сегашната роля на системата за общото управление на информацията в Европейския съюз. На второ място, бъдещия пакет за оперативна съвместимост се готви от известно време. Имаше доклад на групата на високо равнище, комисарят спомена за него – Съобщение на комисията, проучвания и сега, сигурен съм, ще има и оценка на въздействието. Това ще ни позволи да добием пълна представа за всички системи. Ето защо предложението за оперативна съвместимост трябва да служи на първо място за постигането на две основни цели. Да се осигури обхващане на всички информационни системи в Съюза и да се предложат най-добрите технологични решения за крайните потребители. Разбира се, като същевременно се спазват основните права. Например, да припомня нещо. Така наречените масиви от данни в повечето случаи бяха опция незадължителни към, към момента на разработване на системите. Сега няма смисъл да ги обединяваме, както комисаря каза съвсем основателно. Трябва да ги преработим, за да позволяват бързо търсене в тези масиви, като се зачитат изцяло правните основания. Единият екран за търсене е пример за по-добри средства, които ще са на разположение на, град, на крайните потребители, като се зачитат е, гаранциите за гражданите. Оперативната съвместимост не е само цел, нито пък може да се разглежда като изкупителна жертва за липсата на доверие между държавите членки. Европейските системи винаги са толкова добри до толкова, доколкото държавите членки са склонни да си обменят информация – Оперативната съвместимост е средство за подобряване на сегашната панорама. На последно място, искам да благодаря за волята и разположението на комисията да участва в процедури с парламент на всички нива. Очаквам да продължим дискусията. Насърчавам ви да запазите този конструктивен подход. Госпожа Гризбек. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко, след двете презентации за нашата парламентарна група този въпрос отговаря на едно искане от дълги години, а именно по-добро качество, по-добра съвместимост на средствата за обмен на информация, за да се стигне до ефикасни резултати. Искам да благодаря на комисията за положените усилия към по-голяма яснота и последователност. Искам да благодаря и за решителността на комисаря да се разработи средство, което да е в услуга на създаването на една оперативна система, която защитава по-добре гражданите и, както казаха колегите, която защитава и самата шенгенска система. Имам следните въпроси. Съгласна съм с това, което казаха колегите. Очаквам с нетърпение отговор на техните въпроси. Имам няколко въпроса. Имаме две различни бази данни, две системи, които преследват различни цели. Искам да разбера. Ако има съответствие в една от системите, как органите ще получат достъп до повече, по-подробна информация. И кой ще им даде този достъп? Тоест, какви са гаранциите, що се отнася до това? И мисля, че всички ще се гласат с мен, че не става въпрос за количеството на информацията, за качеството на информацията. И така стигаме до един много важен въпрос, а именно – функционирането на тези системи в държавите членки. Ако държавите членки не внасят съответната информация или не внасят правилната информация в базата данни, както много често се случва даже и днес, как предвиждате да се реши този проблем? Оперативната съвместимост няма да позволи да се реши този проблем. Та, по този технически въпрос, който преследва ефикасност, искам да разбера дали има някакви решения преди комуникето през декември. Благодаря госпожа Краца Билд. Благодаря госпожо председател, високо цена и подкрепям работата на комисията по въпроса за оперативната съвместимост на базите данни за сигурност и миграция. Отдавна това трябваше да е факт. Искам да подчертая, че тук не става въпрос за повече достъп до информация, а за по-добро използване на информацията и наличните данни с всички вече налични защитни механизми в европейското право. И ние си гордеем, че има такова високо ниво на защита на основните права в базите данни, които вече съществуват. И така става въпрос за защита на гражданите чрез по-голяма ефикасност при борбата срещу сразграничните престъпления и тероризма. Съгласен съм, че не става въпрос за сливане на бази данни, а осигуряването на връзка между различните информационни масиви. Ние трябва да обясним на гражданите, че това няма да накърни основните им права и защита на личните данни – Както каза и Бригет, има липса на доверие между държавите членки при споделянето и съобщаването на информация. Не всички държави членки. Не искам да вкарам всички държави в една и съща категория, но независимо какви усилия полагам за оперативна съвместимост, трябва да има по-голяма воля за сътрудничество между държавите членки. Трябва да гарантирам държавите членки, че работата ще бъде свършена по възможно най-отговорен начин. Благодаря, господин Ленард. Благодаря, господин посланник, благодаря, господин комисар. Благодаря и на службите на комисията за техническия брифинг, който бе изнесен вчера. Той бе много информативен. Макар и да бе проведен в 7.30 понеделник вечерта. Съгласен съм, че оперативната съвместимост е залог за по-доброто използване на системите и за максималното оползотворяване на информацията, с която разполагаме в услуга на сигурността за всички. Много ми хареса и видеоклипа. Вие казахте, че въпросът може да е скучен и специализиран. Това много ми харесва. Не е важно винаги всичко да е вълнуващо. Нека това да се остане скучна, суха, специализирана материя, но нека тя да дава резултати, да свърши необходимата работа, за да има резултати. Ние не трябва да преоткриваме топлата вода. Както спомена и комисаря, много работа вече е свършена или се върши в момента. Вие споменахте за Евродак 6 и други досиета, които вече са финализирани наскоро или по които още се работи. Макар и да не бе винаги лесно, ние винаги сме намирали конструктивни компромиси. А относно оперативната съвместимост между системите, за да се свършим работата както трябва, според нас имаме нужда от ново правно основание за всички тези системи. Винаги има възможност за по-хоризонтален подход. Или в идните месеци пак ще трябва да бъдем по всички предложения, които обсъждахме наскоро, за да сме сигурни, че те попадат изцяло в обхвата на оперативната съвместимост. На второ място, не трябва да се разработват нови идеи, а това, което го има, трябва да дава практически резултати. Въпросът е свързан с качеството на данни. Може би се пропуснало нещо, но вие не споменахте въпроса за хранилището на данни, което го има в доклада на групата на високо равнище. И накрая, вие казахте, държавите членки се нуждаят за борба с фалшивата самоличност на своята територия. Аз вчера споменах, че бях много изненадан – от е, случилото се в Холандия миналата седмица, което означава, че не само трябва да даваме на държавите членки инструменти за разкриване на фалшива самоличност, но трябва да намерим начин как да използват тези инструменти. Пръстовите отпечатъци в паспортите ги има от 2009 година за борба с фалшивата самоличност държавите членки. Установяваме, че те никога не са били използвани в Холандия. Така че не само трябва да се предоставя инструментариум, а трябва да направим така, че този инструментариум да намира практическо приложение. Господин Албрехт. Благодаря. Съгласен съм с голяма част от казаното, особено с казаното от господин Коелю. Мисля, че той говореше най-вече за идеята зад а, тази толкова мъглява оперативна съвместимост. Много можем да говорим за оперативна съвместимост, но не знаем дали има конкретна дефиниция, какво представлява тя по същество. Съгласен съм, че има полза от това да има единен интерфейс за търсене. Трябва да има техническа съвместимост между системите, за да може данните да бъдат бързо използвани и обменяни. От друга страна, обаче съм съгласен и с твърдението, че всичко това трябва да се направи без да се променят правните основания за обработката. Това е нещо изключително важно – за да имаме легитимизация на процеса, е необходимо да докажем наистина, че става дума за по-добро използване на данните, а не за търсене на допълнителни правни основания, за да се обработват данните. Всъщност, предложенията понякога са доста мъгляви. Не е ясно какво точно се крие за тях. И аз искам да чуя малко повече за това какво точно ще имаме на масата. Защото интерфейса за търсене е нещо много по-различно от това, което казахте за системите, които общуват една с друга. Системите имат много различни цели. Е, базите данни и системите за търсене използват съвсем различни данни. Е, за конкретна цел трябва да има използване само на конкретни данни. Е, съответно, тук трябва да се вземе предвид принципа на съразмерност. Когато системите комуникират една с друга обаче, и това се случва всеки ден, можем да си справим предположение, в което отиваме твърде далеч и съответно трябва да има предпазни механизми. Не би трябвало да се подкопава цялата идея е, на начинанието. Благодаря, госпожа Вержия. Мерси, мадам ла президент. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на, на лекторите, които вчера и днес ни дадаха възможност по-добре да разбираме какви трябва да бъдат, какви ще бъдат предложенията на комисията. Ако добре разбрах, оперативната съвместимост ще създаде интерфейс, който ще даде възможност да се търси едновременно във всяка една от системите. Това ще даде възможност за по-добра информация, по-добро управление на границите, борба с нередовната емиграция, неща, които са съвсем различни, разделени сега. Въпросът ми е следният. Как ще зачитаме принципите на необходимост и пропорционалност, когато а, използваме тези системи? както когато става дума за системите, така и когато става дума за достъпа на различните органи на властта в различните системи. Защото правата не са едни и същи и различните органи на властта нямат достъп до едни и същи нива на информация в зависимост от информационните системи. Вие казвате, че в това няма да има нищо ново чрез въвеждане на оперативна съвместимост. Но независимо от това, като погледнем реформите, които се предлагат а, а, по различните видове системи и в, в Сенгенската информационна система и визитата информационна система, се, се вижда, че не става дума за оперативна съвместимост, а модифициране на отделните системи. Резултатът ще бъде обаче един и същ. Първо, защото в момента Шенгенската информационна система е интегрирана в системата за установяване на незаконно преминаване на границите, а също така и дава възможност в рамките на Шенгенската информационна система да се преследва човекът, който е заподозран в, в подобно нарушение. Как ще ограничим обаче полето на това търсене? Това е, по отношение на качеството. На... Питам се, както и други се питат, каква ще бъде отговорността на страните членки. Става дума за страните членки. Те ще предоставят информацията. Как ще подобрим качеството на тази информация, като създадем един интерфейс, когато става дума за информация, която се предоставя от страните членки. И, и затова бих искала а, а, да попитам. Става дума за защита на основните права, но не сме, как може да бъдем сигурни в качеството на данните, които се предоставят. тук съществува една опасност по отношение на защитата на правата, тъй като за нещастие съществуват и грешки. Може да има грешки, дори ще и по далече как е, оперативната съвместима ще позволи по-лесно поправяне на евентуалните грешки, които са влезли в съответните информационни системи. Благодаря, госпожа Стивенс. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа, Бих искала да благодаря и на двамата оратори за интересните експозета. Те бяха посветени на оперативната съвместимост. Доколкото съм разбрала правилно, ще има група на високо ниво, която ще създаде доклад за оперативната съвместимост ще може да се е, допитваме до различните системи и резултата ще се е, показва само на един екран. Резултата трябва да се появи до края на годината от цялото това начинание. Искам да попитам какви са техническите изисквания за основните бази данни. Техническите параметри ще бъдат ли на лице, за да може търсенията на информация да стават по един сигурен и ефикасен начин? Оперативната съвместимост е много важна по отношение на биометричните данни. Има затруднения по отношение на имената, по отношение на измами и кражба на самоличност. Мисля, че е много добра идея да се проверяват пръстовите отпечатъци в рамките на различни бази данни. Господин Кинг, имате ли реалистична представа за сроковете, доколко бързо ще може да се разгърнат тези системи след като се прие законодателството? Какви са евентуалните подобрения, видими и невидими, които могат да се очакват по отношение на управлението на границите, управлението на мобите за убежище, управлението на незаконната миграция. На следващо място. Прилагането на всяко едно споразумение еднакво ли ще бъде в държавите членки, доколко ще е хетерогенно то и онези държави членки, които се натъкнат на проблеми, ще бъдат ли подпомогнати? Какво може да се направи в тази връзка? Ще има ли по-големи рискове за киберсигурността в резултат на прилагането на предложението на групата на високо ниво? Какви други технически и организационни мерки могат да бъдат предприяти от агенцията ЕОЛИСа и в кои държави членки? Има ли ясни връзки между проблемите и нуждите и техническите решения, които се предлагат от групата на високо ниво? Има ли ясно определени цели с оглед на нуждите? И накрая, какви могат да бъдат евентуалните неочаквани или нежелани последици от изпълнението на препоръките на групата на високо ниво. Тук имам предвид нежелани последици върху живота на гражданите, тяхното право на лична неприкосновеност, например, техните данни. Как може да се смекчи риска от подобни нежелани последици чрез технически мерки? Това ще стане на ниво държава членка или на ниво Европейски съюз? Благодаря. Благодаря, господин Фос. Не сте поискал думата, така ли? Добре. Няма проблем, госпожа Гомеш. Благодаря. Не можах да съм тук на време, господин комисар, само че следях дебата по темата. Вчера разговаряхме по подобни въпроси. Искам да ви питам не за оперативната съвместимост, тъй като много въпроси бяха зададени в тази връзка, а по-скоро във връзка с по-доброто качество на информацията. Знаете, че малко сме обсебени от идеята да си контролираме границите. Има обаче от друга страна и контрол про форма. Там не можем да говорим за оперативна съвместимост, изобщо няма никаква съвместимост. Искам да кажа в частност за проблема с частни самолети на частни лица, които е, идват от други държави членки или от трети страни, кацат на някакви летища в Европейския съюз. Никой не събира информация за екипажа, за пътищата, за каргото. Може да се превозват оръжие, хора, наркотици, пари в брой. Никой не говори за този тип контрол. Как позволяваме нещо подобно и в същото време говорим за оперативна съвместимост? Точно в такива случаи Личните данни на пътниците и регламента за личните данни не се прилагат. Много често хора и парични средства, придобити по незаконен начин, а, а, могат да ни се присмеят. Когато говорим за контрол на границите. Благодаря, госпожо Гомеш. И сега се връщаме отново към изказванията на съвета и на комисията. Посланник Кайл. Благодаря. Искам да подчертая в самото начало, е, че съвета и комисията са на една вълна по този въпрос. И самия факт, че това е така, ни дава повод за радост. Чухме въпросите на парламента. Виждам, че много хора в парламента имат е, една и съща позиция. Чух вашите изказвания. Много от тях мога да подкрепя. Подкрепям казаното от господин Коелю, например. Всичко от това, което казахте, общо взето, като че ли рефлектира позицията на съвета. Много хора казаха, че оперативната съвместимост не е магическа пръчка. Щеше ми се да е така. Щеше ми се да имаме нещо, което да ни реши всички проблеми веднага. Оперативната съвместимост обаче представлява едно техническо подобрение на използването на базите данни. Точно както каза господин Коелю, тя е от полза за крайния потребител. Много хора се изказаха, между другото, и не мога да си спомня кой каза това, но някой каза, че има разлика между държавите членки и не всички достатъчно охотно споделят информация. Искам да ви кажа, че за нас оперативната съвместимост е едно от най-естествените неща на света. Нямаме религиозни проблеми, както се казва обикновено в това отношение. Естествено, тук се засяга функцията на граничните служители – Мога да ви дам пример от една друга сфера, но така или иначе той е свързан с онова, за което говорим. Знаете, че един от най-големите проблеми е, за нас е свързан с централното Средиземноморие, както и с източната част на Средиземноморието. Опитваме се да изградим по-добра европейска гранична брегова охрана. Има различни операции в Средиземно море. Споделя се информация между граждански органи, между а, военни. Това е точно нещо, за което и вие загаднахте. Доверието между държавите членки или пък липсата на доверие. Аз лично със собствените си очи виждам как положението се подобрява. Доверието между държавите членки става все по-голямо. И благодарение на техническите решения, за които говорим, ние ще подобрим ежедневния достъп, както и резултатите, които получаваме. Мисля, че би трябвало да се подобри както психологическата страна на, на въпроса, така и техническата. Благодаря на онези от вас, които споменаха агенцията EOLISA. Нейна задача е да следи за качеството на данните. Ние работим точно в тази връзка. Има специална пътна карта за подобряване на качеството на данните. Опасявам се, че оперативната съвместимост няма да реши всичките ни проблеми, но ще реши минимума е, ще доведе до минималните изисквания, от които имаме нужда в 21 век. Някой говореше за системи, които комуникират една с друга. Не сме стигнали до там, за съжаление. Системи без е, наша намеса, системи комуникиращи една с друга, без наша намеса, това е изкуствен интелект. Те са в дневния ни ред, ще се появят по-бързо, отколкото очакваме, но по-настоящем все още говорим за човешки достъп до информацията, такава каквато ние сме предоставили, такава каквато сме решили, че тя трябва да е. Така ще спра и ще дам на комисията възможност да обясни същината на предложението. Благодаря, благодаря посланника комисар Кинг. Благодаря, благодаря ви за тези въпроси. Мисля, че вие сте изключително заинтересовани от темата. С оглед на казаното от госпожа посланика и с оглед на описанието от страна на господин Ленърс, той говори за суха материя, за материя техническа по своя характер. Искам да кажа, между другото, че тя е и леко мъглява затова е едно от предизвикателствата, което имаме да обясним точно с какво се занимаваме и какво точно не правим. Ние няма да решим всички проблеми, за които вие говорихте. Това няма да стане чрез предложения за оперативната съвместимост. Това обаче не е и нашата идея, никога не сме си въобразявали нещо подобно че нещо подобно ще се случи с предложение за оперативна съвместимост. Не, тяхната цел е да се използват максимално добре съществуващите бази данни и благодарение да се надяваме на вашето одобрение и на някои други характеристики на, на, на базите данни, споделените бази данни, договорените бази данни. Ние не забравяме, уважаема госпожо, че има пропуски. Няма да променяме съществуващите бази данни, начина по който те функционират, няма да създаваме нови бази данни, няма да събираме нови данни чрез оперативна съвместимост, както каза госпожа Вержия. Има отделни решения за отделните бази данни и за всяко едно решение се произнасяте и вие в рамките на законодателния процес. Какво искаме да постигнем? Когато сме се съгласили за конкретна форма на събиране на данни, информацията, която е събрана, би следвало да се използва по един ефекасен начин. Редица от вас, сред които господин Агилар и госпожа Зипел, справо казват, че предложението е интересно, но какво да кажем за държавите членки, какво да кажем за пропуските по отношение на обработката на информация. Още веднъж искам да подчертая, че сте напълно прави. Ние ще продължим да работим за решаването на проблема. Всъщност, самите предложения за оперативната съвместимост са насочени към ефективното използване на общоевропейските бази данни. А по отношение на това какво трябва да правим с държавите членки, искам да кажа, че трябва да продължим за пълното прилагане в практиката на нещата, които са договорени. Искаме да използваме пълния инструментариум, който вече съществува, включително и процедурите по нарушение, за да може държавите членки да бъдат подвеждани под отговорност, включително и по отношение на решенията от приум, ефективния обмен на информация, ще подпомагаме държавите членки с обучение, с обмен на най-добри практики. Готови сме, когато това се наложи да променим правилата. Аз съм напълно съгласен, че ШИС е в сърцевината на нашата работа. Благодарение и на вас ние предложихме промени в ШИС, включително създаването на задължение да се споделя информация, свързана с терористични заплахи. Не виждам защо не трябва да сътрудничим точно в тази област. И трябва да използваме технологиите. Би трябвало да подкрепим, например, по-широкото използване на автоматичното подаване и качване на информация, за да може онези, които са готови да споделят информация, да го правят бързо и ефективно. По всички тези въпроси работата ще продължи. В същото време обаче и се надявам, че тази цел се е, споделя, е, искаме да използваме максималния капацитет на съществуващите системи. Мисля, че когато демонстрираме, че системите работят, ние ще окоръжим държавите членки да споделят повече информация, както каза и госпожа посланика. Тоест, въртим се в един е, затворен кръг. Ако общите платформи станат по-ефективни и по-полезни, за да може е, съответно хората е, на място, граничната полиция, но и не само да ги използват както трябва, ние ще дадем стимулите да се споделя още повече информация. Има а, проблеми. Естествено, трябва да се работи за тяхното решаване. По отношение на въпросите за нашето бъдещо предложение и оперативната съвместимост. Все още проучваме някои аспекти, включително и някои, които възникнаха с оглед на разговорите, които сте провели с нощи с експерти. Извинявайте, че днес не мога да говоря в подробности по предложението. Аз го очертах само с големи штрихи. Е, ние не предлагаме да има ново правно основание за съществуващите инструменти. Ние ще използваме хоризонталния подход, което би означавало, че може да има промени по отношение на процесите, които се прилагат спрямо съществуващите системи. И ето защо е необходимо да разговаряме с вас и то подробно за това какви ще бъдат правните аспекти на нашето предложение. Отново казвам, ние няма да предложим нищо, което да доведе до промяна в правилата за достъп. Кой, какви права има за достъп до каква информация. Искаме обаче да анализираме предложенията, искаме да видим дали не може да се подобрят правилата и процедурите. Процесите, как се упражняват правата за достъп. Например, винаги ли трябва да се направят консултации по прюм, преди да се допитвате до друга база данни или може да има по-бърза процедура. Не казваме, че трябва да се дава достъп до информация, до която нямате право да имате достъп, но не може ли да се съкрати процедурата за достъп до желаната информация? Точно такива неща искаме да обсъдим с вас. И ако направим предложение, а това вероятно ще стане, е, по силата на което предложенията, е, по силата на което системата да стане по-бърза. Госпожа Гризбек говори за системата, е, информация в системата или отсъствие на информация в системата. Та, ако направим такова предложение, искаме то естествено да отговаря на съществуващите условия за достъп. Отново казвам, ако ние предложим нещо подобно, облечено в конкретен текст, ние ще подчертаем дебело, че за да има последващи действия спрямо, на, спрямо информация, която се е появила в системата, съответното лице, съответния служител ще трябва да отговаря на условията за достъп и ще трябва да има право да получава съответната информация. Например, съдебно решение, което да позволява нещо подобно или някаква друга форма на разрешение по силата на съществуващите нормативни актове. Тоест, ще има предварителна проверка. Няма да променяме нито едно от тези правила. Въпросът за съхраняването на данните, който бе споменат. Тази тема е обхваната в предложението за Еолиса. Става част, тя е част от работата за качеството на данните в рамките на Еолиса. Така, относно въпросът за подвеждащите метафори, който беше повдигнат. Прав сте, когато използваме език, с който описваме тези неща, трябва да гледаме да не подвеждаме. А, когато различните системи разговарят помежду си, това трябва да се има предвид. Това е защото се опитваме да намерим начини да изразим желанието си за елиминиране на многобройните самоличности за едно и също лице в различните системи. Затова ще излезем с предложения за а, депозитар на данни, където което ще даде възможност да се елиминира възможността от а, различни фалшиви самоличности в различните системи. Това имах предвид, когато говорих на тази тема. Нямах предвид непрекъснато взаимодействие между различните системи а, или пък а, упростяване на правилата или а, е, улесняване на правилата за достъп до отделните системи. Ако това а, е, а, е, отговаря на въпроса ви и господин Гел е бил, също зададоха въпрос. Съгласен съм, че тук трябва да бъдем абсолютно ясни, когато обясняваме какво имаме намерение да направим. И в никакъв случай, че не действаме срещу а, основните права и неприкосновеността на личните данни. Става дума за фалшиви самоличности, но същевременно запазване на основните права на нашите граждани. Да осигурим по-добра подкрепа на полицаите, на граничните органи, като използваме по-добре нашите бази данни. Надявам се, че тези обяснения ще ви бъдат полезни, ще продължим този разговор и това ще бъде вече на базата на конкретните предложения. Тогава ще мога да отговоря по-добре и на въпроса на госпожа Стивенс относно конкретните ползи или рискове, защото тогава вече ще имаме цялостна оценка на въздействието, което ще придружава нашите предложения и ще можем колкото може по-ясно да посочим графикът за прилагането на всички тези предложения, в зависимост, разбира се, от това как ще се развият нашите разговори с вас, пък и с съвета. Благодаря, председателката. Благодаря, господин комисар. Беше полезно да се изслушаме едни други. Благодаря на за Тайл още един път. И преди да. Господин Веровски ще помоля да представи неотдавна публикуваната документ за информационната съвместимост в рамките на пространството на свобода, сигурност и правосъдие. Thank you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 И е, така давам думата на господин Войчех Вейворовски. Имате 15 до 20 минути. Моля, опитайте се да се впишете в около 10 минути за представянето на темата, за да имаме след това и време за обсъждане. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, ваше превъзходителство, Дами и господа, благодаря за поканата и за възможността да разговаряме по въпроса за оперативната съвместимост на системите, които се използват в пространството на свобода, сигурност и а, правосъдие или справедливост. А, ще ви представя а, нещо, което преподписахме заедно с моя колега Джвани Батарели преди няколко дни. Органът за защита на личните данни към европейските институции съзнава колко е, са свързани публичните ресурси и смята, че това е естественото бъдеще на развитието на информационните системи и информационният обмен. Сигурни сме, че семантичните, организационни и правни измерения на оперативната съвместимост на електронните услуги в пространството, за което става дума, могат да бъдат на, так може да бъде отговорено, когато и ползвателите, законодателите е, и на европейско, и на национално равнище спазват тези принципи. Принципът за оперативната съвместимост иска цели да осигури ефикасна обмен на информация, така че всички да получават точна информация и то своевременно. Днес започваме една работа, която ще бъде дълга. Това е само първата крачка в, тази, в тази работа за използване на данните, които съхраняват публичните администрации. Това не е очудващо и не е нещо, от което ние се боим. Органа за надзор на личните данни знае, че оперативната съвместимост, ако е добре планирана и обмислена, ще помогне на различните власти, ще помогне за използването на големите информационни системи. Същевременно оперативната съвместимост може да бъде в интерес на защитата на личните данни. Свързаните информационни системи, които имат сходни цели и съдържат подобни или идентични данни, могат да осигурят по-високото качество на информацията и да ни помогнат да избегнем дублирането може да използваме този дебат, за да въведем понятието а, неприкосновенност на личните данни, така както те трябва да бъде а, замислена. От как въведахме понятието оперативна съвместимост в съхраняването и използването на данните, се оказа, че са необходими промени в законодателството, които трябва напълно да отговарят на хартата на основните права. Особено при обработката на данните трябва да има ясни дефиниции, да имаме съответните правни инструменти. Абсолютно необходимо е също целите да бъдат ясно дефинирани. Затова очакваме да получим повече информация за законодателните предложения на комисията и абсолютна оценка на въздействието на оперативната съвместимост върху основните права и защитата на неприкосновеността на личните данни. Очакваме, участвахме в работата на групата на високо ниво – и също така дадахме становище по а, а, нашето становище бе включено в доклада на тази група. Трябва да не се забравя обаче, че тези три предложения, които в момента са оповестени и под, са подкреп, които са подкрепени от съвета, което е, са предложения на комисията. Биометричната система и общият съхраняване на данните за самоличността трябва да са част от други услуги, които ще бъд, други служби, които ще бъдат а, изградени и ще се използват в бъдеще. Във връзка с законодателни предложения искам да спомена само няколко неща във връзка с оперативната съвместимост. Обикновено тя се дефинира като способността на различните информационни системи да комуникират помежду си. Въпреки, че това се смята за така техническо понятие, тя не може да се отделя от въпросите за необходимостта от обмен на данни, политическата а, необходимост от подобна, подобен обмен на данни. И въпреки, че става дума за технически въпроси, тук е необходимо да се води и политически дебат и ние се радваме, че той започва. Самото понятие на оперативна съвместимост, когато то се включва в обсъждането на различни решения, показва, че Оперативната съвместимост всъщност е способността на организациите да взаимодействат за постигане на а, общо полезни за тях цели. Тази работа, разбира се, трябва да бъде свършена от нас, когато говорим за семантиката на оперативната съвместимост. Същите дефиниции трябва да означават същото на различните езици в различните е, органи. Това се въжи и за правните основания и за оперативната съвместимост. Необходимо е, значи, да разбираме, че колкото повече възможности имаме, толкова повече ще можем да свършим. Работа да свършим. оперативната съвместимост ще даде възможност за по-ефекасно използване на съществуващите правила. Използването на портала за търсене, който комисията планира да създаде в съдействие с различните компетентни власти за използване едновременно на различни информационни системи, на место до те да бъдат използвани са по-отделно това означава, че данните, които ще бъдат получени по този начин, са малко, надхвърлят малко а, това, което възнамерявахме да направим. Разбира се, не става дума за нова информационна система, става дума за синергия между различните информационни системи. Също времено, добре разбираме, че комисията и сега и в бъдеще иска да използва новите възможности за обмен на данни на оценката на въздействието на споделянето на биометрични данни в различните системи трябва да бъде оценено. Същото въжи и за съхраняването, където ще се съдържат алфа, алфа данни които, ще бъд, които са, съхраняват в различните информационни системи. Съвместното използване на тези инструменти ще даде възможност използването на биометрични и буквено-цифрени данни, а, а, което, е което е една от целите а, фактически. Надо, че а, ще получим нови информационни възможности. Но, понякога като че ли органите за защита на данните стават досадни със своите искания. Но нека да бъда още един път досаден, като повторя, че личните данни трябва да се обработват по необходимият честен начин. Оперативната съвместимост не трябва да бъде цел сама за себе си. А цел за постигане на, на общи цели. Общата цел преди всичко е създаване на по-интелигентни, по-добри информационни системи, по-висока гранична сигурност и постигане на специфични цели, помагане на емиграционните, гранични и други власти, които да имат подоб, еднакъв достъп до съхраняваната информация да се улесни достъпът на правоприлагащите власти до съществуващата информация, за да може да се предотвратяват и преследват престъпленията. И за борбата с фалшивите самоличности. Общите политически цели, като тези, които очертах преди малко, не съвпадат обязателно с целите от обществен интерес, както личи и от член 51 на халтата. Те също така и не представляват, не са идентични с целта на законодателството за защита на данните. Не искаме комисията ясно да дефинира целите за обработката на данните. Например, осигуряване на по-бърз, по-бърз и по-сигурен достъп до информационните масиви за отделните потребители. Но а, трябва да бъде ясно а, а, какви а, данни, до какви данни се дава достъп и за, какви, за каква цел. Искам да посоча, че когато обсъждаме ново споразумение с Съединените щати по въпросите за защита на личните, непрекъсва на личните данни, в 29-ти член са формулирани изискванията на механизмите за защита непрекъсва на личните данни и защита на данните. Органите, на които е възложена тази задача, са формулирали основните изисквания – факта, че обработването на тези данни трябва да става въз основа на ясни и достъпни правила, въз основа на е, ясна необходимост и пропорционалност в техния достъп. И в заключение да очертая най-важното в нашите препоръки към европейските институции, когато говорим за практическото използване на принципите и решенията за оперативната съвместимост. Ние подкрепяме оперативната съвместимост, трябва да отговаря на изискванията за необходимост и пропорционалност. Тя може да бъде полезна полезен инструмент. И също така да помогне а, да се избегне дублирането, да повиши качеството на използваните а, данни. Много от въпросите могат да изглеждат високо специализирани, но също така е необходимо да е ясно какво се въвежда и какво е необходимо от правна гледна точка. Не трябва да забравяме, че сме в началото на един дълъг процес – и каквото и да решим сега, няма в никакъв случай да бъде изоставено по-нататък или да остане само. Ще създадем взаимно, взаима свързаност и е, всеки пет години ще разглеждаме начина на тяхното използване. Сигурен съм, че в 2020 е, или 2022 година ще обсъждаме същите въпроси. Но като погледна само бележките, които са представени на съвета през февруари тази година и които изброяват информационните системи, които в момента се обсъждат в рамките на оперативната съвместимост в Европейския съюз, това са Евросур, Европол и още редица системи, които в бъдеще ние обсъждаме. И още веднъж не казвам, че органите за защита на данните са против а, оперативната съвместимост на тези системи, но трябва да водим тази дискусия, да обсъдим въпроса. Всичко това, което се опитва да постигне оперативната съвместимост, трябва да бъде ясно дефинирано в съответното законодателство. Знам, че комисията вече е идентифицирала определени проблеми, но а, до сега не е ясно какви точно са проблемите и как те да бъдат решени в практически план. Проблемите са дали са дали правни или технически трябва да бъдат ясни. Също така много ясно трябва да се знае, за какви конкретни цели се използват различните категории лични данни. Необходимо е да се направи пълна оценка на въздействието на оперативната съвместимост. Това ще бъде абсолютно важно, когато знаем повече за инициативата на комисията и тогава ще бъдем готови да представим на европейските институции нашето становище за този законодателен процес. Благодаря за изложението, госпожа Зипел. Благодаря. Вдигнах ръка, когато говорите за разходите и за евентуалното намаляване на разходите. Не вярвам в това. Първо, може би трябваше да задам още един въпрос на господин Кинг. Знаете ли какви са разходите за стартиране на оперативна съвместимост, защото знаем, че техническите стандарти за различните масиви данни се различават. Трябва да решим въпроса с правата на достъп, също и правата на тези, които имат право да вкарват данни в информационните масиви. Това е доста сложно и може би се нуждаем от друг софтуер и хардуер – като се има предвид е, кой има право да вкарва данни в е, информационните масиви, искам да се върна следния въпрос. Качеството на данните придобива още по-голямо значение, отколкото в момента, защото ако в системата се вкарат погрешни, фалшиви данни, Тези погрешни данни ще утежнят проблемите. И как ще подходим в такива случаи? Един технически въпрос. Ако дадена специална информация трябва да отиде в определен информационен масив, това може да стане еднократно или първо трябва да я вкарам в различни масиви? И как стои въпроса за заличаване на неактуални данни или погрешни данни? Е, еднократно ли може да стане това или трябва да се заличава данните от различни информационни масиви по единично. И на последно място, въпрос, който зададе колегата Стивенс в друг дебат. Ако съществим взаимна връзка между всички тези данни, това няма ли да влуши проблема с кибератаките? И помислено ли е да се работи и по това предизвикателство в бъдеще? Благодаря, госпожо Зипъл. Благодаря за въпросите. Когато казах за намаляване на разходите, имах предвид разходите по търсене, а не разходи по създаване на системата. Вие имате право, че една нова система дори и да не говорим за една централна система, само за възможност за взаимовръзка е свързано с допълнителни средства. Но факт е, че и ако вземем предвид разходите за всички операции, които се вършат сега в отделните информационни масиви. Една от целите също е и намаляване на разходите. Дали всичко може да стане с една операция, с едно натискане на бутона за всички тези отделни информационни масиви, това не мисля, че е въпрос към орган за защита на данните, но ако все пак това не е целта, каква е, би била целта изобщо? Основната цел е да се намали броя на операциите – за да се стигне до висококачествени достъпни данни за крайните потребители. Аз като орган за защита на данните мога да имам доста въпроси за това кой до какви данни може да има достъп, но в крайна сметка новия подход за информационните системи означава действията да се извършват едновременно как стоят нещата с грешки в информационните бази данни. Съществува такъв проблем, прави сте, но проблема е, че данните се различават от един информационен масив спрямо други и тук по-скоро възниква въпроса за защита на правата на лицето, за което се отнасят данните, също и за потребителите. Дали ще се засили проблема с кибератаките? И да, и не. Самия факт, че говорим за големи системи, които се администрират от едно централно място – не крие допълнителни рискове. Той може да намали риска от кибератаки заради намаляване на броя точки, които могат да бъдат атакувани. Но наистина след като е извършена атака и след като е добит достъп, вредата може да е много по-голяма, отколкото при отделните информационни масиви. Макар, че практиката на експертите по киберсигурността гласи, че колкото по-малко се използват отделни информационни масиви, толкова по-голяма е вероятността да не се установи наличието на атака, а при взаимно свързани системи възможността да се получи информация, че има опасност или че е извършено нападение, атака, е много по-голяма. Благодаря, господин Вородски. Благодаря за презентацията и за отговорите. Тъй като изоставяме програмата, пристъпваме моментално към следващата точка от е, дневния ред. Става въпрос за два важни документа, които ще бъдат е, представени на следобед. Те са пряко свързани с е, работата на нашата комисия. Моля тези, които напускат залата, да не пречат на работата. И така, документи важни за, за нашата комисия и за парламента, за масовото следене. Първото проучване, възложено на Агенцията за околни сред права, ще бъде представен от господин Отхаймер. Добре дошли на заседанието на нашата комисия. Господин Отхаймер ще представи резултатите от проучването. И след това ще разгледаме друго проучване, възложено от СТОА на тема постигане на независим и надежден сектор на ИКТ в ЕС проучването от 2016 година по искане на представители на нашата комисия в експертния съвет на СТОА и по искане на председателя на СТОА. Това ще е второто проучване. На първо има думата господин От Хаймер. Благодаря. Дами и господа, добър ден. Както припомнихте, през 2013 разкритията на Сноуден доведоха до скандал. Държавата шпионира гражданите си. непрекосновеността на личния живот е нарушена. Държавата каза, че следенето е необходимо за борба с тероризма и наистина предизвикателството, пред което сме изправени е да запазим нашите права, като едновременно защитаваме и сигурността и живота на европейски граждани. ние отчитаме основната роля, която играят разузнавателните служби в този процес. През 2014 и 2015 Европейския парламент прие две резолюции за електронното масово следение на европейски граждани, като призоват държавите членки да предвидят по-силни защитни механизми и да засилят контрола. Това според вас това искане е още много актуално. времено парламента поиска да бъде проучено от нашата агенция изследване на защитата на основните права при следението. Първите резултати бяха публикувани през 2015 година. За първа път извършихме един анализ на законодателството за разузнавателните служби в Европа. Днес ще ви представя окончателния доклад плод на близо 3 години и половина подробен анализ. Много трудно бе проучването на времето, не само заради различните законодателни решения в Европа, но и заради тайната, която е присъща за този сектор. С този доклад нашата агенция за основни права дава своята оценка за изпълнението на разузнавателното законодателство след разговори с експерти от 7 държави членки. Законодателството в европейските държави членки е отскоро и все още тип търпи развитие. Както виждате на картата в тъмно сини са страните, където са извършени реформи от 2015. Макар и в почти всички държави членки да има рамка за целево следене, в някои като Франция, Германия, Холандия, Швеция и Великобритания, имат законодателство и за общото следение и прихващане на комуникациите. Други също извършват общо следене, но нямат нормативна уредба, която да е достатъчно подробна и да се подава на анализ. Нашето проучване разчиташе най-вече на обществено достъпна информация за закони и подзаконови нормативни актове и ние можем да се изкажем само по тези документи. Що се отнася до следението, опазването на, околни, на основните права е важна с защитни механизми, именно законност, контрол и правна защита. Нашето проучване обърна внимание на тези три основни елемента. По първи въпрос е законосъобразността. Много от хората, с които говорихме, критикуват сложните и неясни дефиниции в законодателството за разнователните служби. Нашето проучване потвърди, че обикновените граждани не могат да разберат сегашното законодателство за разнователните служби. Франция, Германия, Холандия, Обединеното кралство наскоро промениха законодателството си, не само като го пригодиха към новите технологични заплахи, също и го насочиха към отговор на нови заплахи. Също така се подобри и яснотата. Това трябва да го подчертаем. Други държави, като Финландия, ги следват. При все това разговорите в тези страни твърдят, че правилата за следенето не са ясни. Основното предизвикателство пред законодателя е да не се разкриват конкретни данни за разузнавателните действия, като същевременно се следи за спазването на основните права. Някои държави членки са по-ефикасни в това отношение от другите. За някои спазване на националната уредба и Европейската конвенция за правата на човека продължават да бъдат предизвикателство. По втория въпрос, контрола върху разузнавателните служби. Нашето проучване поставя акцент върху две основни области. Контрол върху законосъобразността на мерките за следение и основната спазването на околните права. Има сериозни различия между националните рамки. В повече случаи виждаме едни и същи органи, като тези показани – на слайда. Парламентарни комисии, независими съдебни експертни органи, органи за защита на данните и други агенции с сходни функции. Историческите и политическите различия означават, че няма единен контролен модел. Нашите констатации сочат, че 16 държави членки имат един или повече експертни органи, посветени на контрола на разузнавателните служби. Това е решение, което според нашата агенция е за предпочитане. Разговорите с експерти дефинираха ефикасния контрол като понятие със следните характеристики. Независимост, специални правомощия и права и прозрачност, значен обществен контрол. Правната независимост на контролния орган е залог за безпристрастната му работа и за спечелване на, обществен, на общественото доверие. В нашия доклад се посочват основните елементи на пълната независимост. Например, парламентарни комисии, председателствани от опозицията или пък контролните органи да не заседават в сгради на държавни органи. Три са основните пречки според нашите проучвания, които пречат на ефикасността на контролните органи. На първо място липсата на пълен достъп до оперативни данни и на второ място неспособността да се използват пълно данните, дори и когато са налични, заради липсата на технически капацитет. Недостатъчният експертен опит в членовете на контролните агенции е въпрос, който бе посочен като критичен за много от лицата, с които водихме разговори. Представителите на контролните органи също така определят липсата на обществено доверие в тяхната дейност заради тайната, която е, завуалира всичко. За тях е много важно да се спечели общественото доверие, за да си повършат ефикасно работата. Констатациите определят важните предизвикателства в национален план, но най-притеснителната констатация е изключително слабия контрол е, върху международното сътрудничество между разнователните служби. 17 от 21 държави членки, от 28 държави членки – не предвиждат независим контрол върху оперативните данни, получени от чуждестранни служби. Нашата агенция смята, че засилването на контрола върху оперативни данни в национален и международен план е от ключово значение за едните години. И на последно място, ефикасните средства за защита. Нашето проучване констатира, че отделни лица страдат в контекста на националната сигурност и нямат достъп до средства за защита. Това въжи най-вече за правото за уведомяване на децата обект на следение и, до, и техния достъп до информация. Независимо, че в 25 държави членки в момента лицата имат а, възможност за подаване на жалба пред несъдебни органи, тази система за защита е доста разнородна и липсва яснота. Често има оплаквания от страна на лица, че не знаят към кой орган да се обърнат или пък, че не са доволни от резултата по техния случай заради тайната и липсата на прозрачност на самото производство. Оперативните данни представляват предизвикателство и за контролния орган. Той може да получи отказ да от класифицирана информация или пък да, лип, да му липсва необходимата техническа експертиза. В някои държави членки има създадени альтернативни механизми, за да се засили ефикасността и прозрачността. Но нашите констатации сочат, че заради силно специализирания характер на тези въпроси, съда няма необходим експертен опит за тези дела. Ясно е, че обмена на информация между експертни органи и разнователни служби е факт, но при все това не се използват ефикасно средствата за защита. В нашия доклад се предлага следните решения. На първо място създаване на предвидими правила за режимите за следене. Второ, осигуряване на независим и продължителен постоянен контрол върху следенето. И на трето място, осигуряване на ефикасни средства за защита пред съдебен или несъдебен орган. Като цяло, дами и господа, в нашия доклад фигурират 16 становища на агенцията, които са препоръка към законодателните органи и правоприлагащите органи. Един вид инструментариум за създаването на необходимото законодателство за разнователните служби. Основните констатации днес почиват на нашето силно убеждение, че основните права трябва да залегнат в законодателството за разнователните служби в държавите членки, за да постигнем сигурност. Не отчитаме необходимостта да има мерки за сигурност. Не сме убедени, че те могат да бъдат разработени и изпълнени по такъв начин, който да не компрометира основните ценности, сред които фигурират в основата човешките права. Благодаря за експозето, господин Отхаймер. Сега давам думата на колегите за изказване по проучването. Има трима желаящи в списъка. Мистер Арблех. Господин Албрехт иска да се присъедини. Добре, ще ви помоля да бъдете кратки. За да спазваме графика и да имаме време за следващото проучване и за неговото обсъждане. И така, спогледайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Отхаймер за презентацията. Определено вашето проучване е изключително уместно и интересно и съм убеден, че всички ние, които проявяваме интерес по отношение на масовото наблюдение, ще научим много неща от него. Знаете, че всички ние бяхме изключително ядосани, когато разбрахме как САЩ практикуват масово наблюдение, как САЩ наблюдават комуникациите на европейски граждани, включително на политически лидери в Европейския съюз. Имам един въпрос. Става дума за това, което казахте относно празнотите, правните вратички, липсата на яснота в рамките на законодателството. Когато говоря за вратички, имам предвид следното. Криминално престъпление е компрометирането на конфиденциалността на съобщенията. Във всяка една държава намесата по отношение на личната почта, например, на личния мобилен телефон. В много държави членки, даже във всички, това е криминално престъпление. В Испания, в Германия, независимо за коя държава говорим. Затова въпросът ми е какво ще кажете за съдебната практика? Какво ще кажете за решенията на съдилища в държавите членки? Има ли решения на съдилища? Има ли осъдителни присъди в тази връзка? Присъди, които можем да вземем предвид, когато ние създаваме норми. Тъй като знаете, ние сме законодател на европейско ниво. И съответно трябва да основем своята ответна реакция на практиката. Благодаря, господин Коелю. Благодаря за тази презентация. Много важна е тя. Аз лично смятам, че е, онова, което представяте е изключително интересно. Представяте ни общата картина в Европейския съюз, е, разузнавателните служби, как те действат. Е, много е важно вашето проучване, за да си научим уроците и за да дадем възможности за действия на държавите членки. Знаете, че правомощията на Съюза са изключително ограничени, но като се има предвид, че разузнавателните служби сътрудничат все повече и повече, например в областта на борбата с тероризма, където Съюза има правомощия. Онова, което предлагате е изключително интересно. Няколко въпроса. Първо, какво смятате вие за националната сигурност? Знаете, че има изключение във връзка с националната сигурност и може да се вземе предвид то и да се премахне в известна степен, когато става дума за интереси на, на Съюза. Има ли съдебна практика в тази връзка? Трябва ли държавите членки да могат да използват изключението по отношение на националната сигурност, за да пречат на обмена на данните? Това може да доведе до решение на Европейския съд. На второ място, вие казахте, че събирането на данни от страна на разузнавателните служби представлява нарушение. Това по силата е на европейското законодателство в областта на защитата на данните. Искам да попитам дали европейското законодателство, за което говоря, е напълно приложимо за разузнавателните служби. И накрая казахте, че държавите членки регулират на практика масовото наблюдение. Това така ли е? Бихте ли разширили малко повече онова, което казвате? Благодаря, господин Бухнер. Благодаря. И аз е, искам в началото да ви благодаря за експозето. Три въпроса. На първо място, в Германия в миналото имаше един закон, който регистрираше точно времето, за което може да се съхраняват данни тогава, когато те са събрани от е, държавата, данни за конкретно лице. Оставам с впечатлението, че тенденцията обаче е нова по настояща Тук имам предвид е, е, една китайска система и много приличащия на нея един е, европейски проект. Целта на тези проекти е да се оценява социалното поведение на хората и то да бъде възнаграждавано или да бъде по някакъв начин отхвърляно. Не се ли опитваме да въведем нещо подобно по отношение на поведението на европейците? И как да се избегнат рисковете? На второ място, Google, Microsoft и всички други компании, които събират е, огромни обеми данни. Microsoft, например, може да поиска информация, когато се използва Windows. Същото въжи и за Android. Между другото, всичко това не означава, че държавните власти и органи не могат да използват тези данни. Какво ще кажете в тази връзка? На трето място, нещо, за което едва ли можем да направим каквото и да било. Дейността, до която прибягват германските тайни служби. Нашия канцлер веднъж заяви, е, че послушването на телефони не е допустима практика даже между приятели. Какво бихте казали, господин Албрехт? Благодаря. Няколко думи за това как трябва да се регулират разузнавателните служби в Европейския съюз. Знаете, че в член 4, параграф 2 или 3, не си спомням добре от договорите, се говори за национална сигурност и тя не попада в приложното поле на договорите, ако мога така да се изразя. Вие правите оценка на това доколко се упражнява контрол от страна на разузнавателните служби. Е, казвате, че има големи различия по отношение на регулацията и недостатъчно регулация. Въпросът съответно е следния. Ако искаме да променим е, това, би трябвало да стигнем до общо европейски стандарти относно контрола и предпазните механизми. Съответно, бих искал да ви попитам дали не виждате някаква възможност това да се случи. Особено светлината на факта, че разузнавателните служби сътрудничат и то на широка основа, само че неофициално. Направили ли сте оценка на понятието национална сигурност? Има ли различия в това отношение или пък а, има много прилики? Какви са границите на това понятие? Какво могат да правят различните разузнавателни органи или полицията, като се позовават на това понятие? Благодаря, господин Отхаймер. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за въпросите. Ще се опитам да ги групирам, за да съхраним малко време. Ако не възразявате, ще започна с отговор на последния въпрос. По този начин ще хвърля мости към казаното от господин Коелю. Европейския парламент поиска от нас да разгледаме националното законодателство – ето го и резултата от нашия доклад. Разгледахме е, ситуацията и еволюцията промените в положението от 2015 година до ден днешен. С тази оговорка доклада не навлиза в подробности относно това какви са лимитите пред европейските правомощия. В същото време обаче ние разгледахме един от въпросите, повдигнат от нашите събеседници на национално ниво. Проблема с определението национална сигурност. Посетихме няколко държави членки, и в много от тях проблема за определението на национална сигурност съществуваше. Може би не от юридическа гледна точка, когато един съдия каже, че това е така, обикновено няма проблеми. Проблема възниква тогава, когато няма точно определение в закона. И когато погледнем всичко това през призмата на Европейския съюз, ще видите, че наистина се създават затруднения. За съжаление, има много малко съдебна практика за това къде са границите пред това понятие. Всъщност, нашата агенция се зае с настоящия проект, точно за да се опита да определи къде точно стига, до къде точно се простира това определение на национална сигурност. Може би сега е добре да се върна към въпроса за липсата на яснота. Мисля, че той е свързан с националната сигурност. Националната сигурност е един от примерите за понятия, за които би трябвало да има много по-голяма яснота. Е, основното предизвикателство, е, което има на национално ниво, е всъщност много по голямото отсъствие на яснота относно законодателството. Вече казах, че редица държави членки неодавна промениха своето законодателство, за да се справят с проблема. И ние отчитаме усилията в тази посока. Създава се законодателство, което би описало техники, което точно е, описва какви са правомощията на разузнавателните служби. Когато нещо подобно се случва, е, се е, повишава яснотата и съответно се стига до по-голямо спазване на основните човешки права. Опитваме се да говорим, да се позоваваме на съдебни решения, но има много малко съдебни решения, които засягат темата, по която говори господин Лопес Агилар. Ние се опитваме да разгледаме съдебната практика, да разглеждаме съдебната практика по отношение на онова, за което а, вие говорихте, а, разузнаването. А, проблема е, че има много малко случаи от съдебната практика. Господин Коелю говори за приложимостта на европейското законодателство и намесата. На първо място ние се опитахме да демонстрираме разликата между понятието на меса в европейското законодателство. И тук включвам и Европейската конвенция за човешки права. Искаме да използваме понятието на меса, а не само да стъпваме на основата на ясните общоевропейски правила за защита на данните. Между другото, обсъдих този въпрос е, тази сутрин на един друг форум. Въпрос за личната неприкосновеност и за правилата за личните данни. Тези два въпроса са общо взето много тясно свързани. Не казвам, че онова, за което говорим тук, по, по някакъв начин отключва действието на регламент, общия регламент за защита на данните, но определено темата за, за навлизането, за намесата трябва да се обсъди. Попитахте за петте държави членки е, и техните мерки, дали това представлява масово наблюдение. Степента, в която те са го правили. Отговора ми е не. Във всички доклади от 2015 година насам ние се стараем да покажем, че масовото наблюдение не е термин, който е полезен. Той не е полезен от гледна точка на законодателството, не е полезен от гледна точка на съпоставката. Освен това, той по никакъв начин не улеснява разбирането за това какво правят службите, когато събират големи обеми данни. Опитваме се да опишем проблема от гледна точка на новото холандско законодателство. И освен това се опитваме да опишем точно как се прави процеса на събирането на данни. Така че отговора на вашия въпрос е не. Петте държави, които са събирали информация и са наблюдавали е, определени граждани, е, техните практики не могат да бъдат определени като масово наблюдени. По отношение на събирането на данни от частния сектор, онова за което говори господин Бюхнер. Този въпрос не го разгледахме в доклада. За да го разгледаме има нужда от съвсем ново поручване. През 2015 година вече подчертахме, че е, мащабното събиране на данни възоснова на това, което правим в интернет, възоснова на устройствата, които използваме, е една много интересна тема и би трябвало тя да бъде разгледана и през призмата на това, което правят е, публичните органи. На следващо място. Какво се регулира на европейско ниво? Извинявам се, споменахте и подслушването на мобилния телефон на госпожа Меркел – ние не сме разгледали техниките а, на събиране на разузнавателна информация, които са използвани точно за този случай. Знаете, че гнева беше много голям по това време. Ако погледнем обаче анализа по отношение на обмена на данни, по отношение на наблюдението а, на чужди комуникации, така наречените чужди комуникации, ще видите е, в крайна сметка е, какво точно е, е постигнало националното законодателство и как точно процесите се управляват от националните органи. И накрая, по отношение на въпроса на господин Албрехт и регулацията. Ние разгледахме тази тематика, разгледахме и еволюцията на така наречения е, съюз на сигурността, както и е, работата в областта на борбата с тероризма. Точно в тези области Европейския съюз може да допринесе, може да направи нещо реално. Всички нови политики, които се предлагат, всички нови политики, които се основават на засилено сътрудничество между службите, които се основават на по-широк обмен на данни, всички тези политики би трябвало да имат и е, система на надзор прикачена към тях. Това е нещо, което може да се направи на европейско ниво. Благодаря. Благодаря господин Отхаймер за презентацията, за отговорите и сега нека да преминем нататък към второто проучване. Това е едно проучване възложено от стола, То се нарича постигане на независим и надежден сектор на ИКТ в Европейския съюз. Ще дам думата на господин Ривера Пастор, моля го да се качи тук при нас на подиума. Моля ви е, наистина да ни е, удивите с това, което ще кажете. Ще е, чуем много внимателно онова, което ще ни представите. Thank you, Chair, and thank you to all of you. Благодаря на, на всички, които са тук, да обсъдим една тема, която според мен е особено важна. да си осигурим а, доверието на гражданите в цифровите е, услуги, които имат ключово значение е, за изграждането на независим е, надежден сектор на ИКТ. Тук разчитаме на два ключови елемента. Първо, да имаме достатъчно инструменти за постигане на за е, защита от киберзаплахите на европейско равнище. Второ, гарантиране на основното право на неприкосновеност на личните данни. Целите на проучването бяха следните. Първо, е, да се опишат е, заплахите, киберсигурността. Второ, да се разберат главните предизвикателства пред киберсигурността в Европа и най-важното от всичко да се оценят съществуващите политики в ЕСЕ във връзка с киберсигурността и защитата на данните. И също така да, с, с това да стане с цел за предлагане и оценка на различни опции, които стоят пред Европейския съюз проучването бе структурирано последния начин. Първо описваме главните киберзаплахи, второ анализираме съществуващата екосистеми за киберсигурност от гледна точка на търсенето и предлагането, промишлеността, пазара и публичните органи, които участват в този процес. Трето, анализираме ефективността на сегашните регулаторни системи и четвърто предлагаме различни политически въз... опции за оценка на предизвикателствата. Какви са главните киберзаплахи, пред които е изпратена Европа? киберспионаж, киберприсъствие, разузнаване и така наречения хактивизъм. Малко някои от тях а, се подкрепят от чуждестранни правителства. И дори е, най-големите е, кибератаки е, произхождат именно от тези източници. Най-заплашени са финансовия сектор, производството, телекомите, енергетиката и правителствата. През 2015 година, например, имаше атака срещу украинската а, енергомрежа. Смята се, че тя е първата успешна кибератака срещу една а, а, енергийна мрежа. Над 230 хиляди души бяха оставени без електричество от 1 до 6 часа в Украина. Интересно е също така да се види кой кого атакува. И възоснова на тази информация от втората част на 2016 година може да видим, че имаше много сериозни атаки от руски IP адреси срещу е, САЩ, е, Нидерландия. Е, за да ви кажа колко важно е това е, за, за съответните страни в Европа. Използват се някои ИКТ технологии, физически сиберсистеми. Значи, използват се а, мобилни телефони а, и други устройства. Броят на тези устройства е нарушава, да, е увеличено от близо 3 милиарда през 2014 до над 20 милиарда през 2020. Затова сигурността е толкова важна. Тъй като когато са проектирани тези устройства, тяхната сигурност не е взимана предвид. Например, приложенията, които съдържат ransomware, т.е. malware с искания за откуп, е, са се увеличили 8,5 пъти през 2015 година. Значителна част от най-важната инфраструктура, примерно атомите електроцентрали, водоснабдяването, телекомите и прочие, зависят от подобни а, е, системи. И наблюдаваме увеличение на атаките срещу тези системи до 50% увеличение в много страни. Е, загубите се, на обществото се оценяват и се очаква те да стигнат до 6 трилиона щатски долара през 2021 година. А, такова ще бъде увеличението. Значи, сега, каква показва анализът на киберсигурността в Европа? Над 50% от гражданите смятат, че не са достатъчно добре информирани за тази опасност. А, а пък може да смятаме, че особено особен повод за загриженост е това, че жените и по-възрастните и в, особено в официалната част на Европа обикновено по-малко съзнават опасността от кибератаки. Около една трета от фирмите в Европа е, само имат политика за е, ИКТ сигурност. Има огромни разлики от страна до страна. Е, зависимост от е, каква, в каква област работят фирмите. по отношение на пазара, трябва да кажем, че пазара за киб... средства за киберсигурност е огромен. Ще надхвърли 100 милиарда долара през 2020 година. И годишният растеж е, е, с 25 милиарда до 2018 година ще бъде увеличението. Но трябва да се каже, че това е един много фрагментиран пазар около една трета от пазара а, е в ръцете на 15 а, доставчици. А, тоест, пазара е силно фрагментиран. Сред редица компании. Първото, което е интересно да се спомене, е, че процента на е, европейските фирми е сравнително нисък. Само около 10% от фирмите в областта на киберсигурността са европейски, 25% са американски. Значи европейските е, фирми е, имат много слабо участие не само по-малък процента на европейските фирми, но те са и малки. Около 40% са сравнително малки фирми. Около 10% в, от фирмите в САЩ са по-големи от европейските. Това е ако погледнете този слайд, ще видите как се сравнява размерът на фирмите в САЩ с европейските фирми, които работят в областта на киберсигурността. Синьото са европейските фирми. Значи, общите суми, които са ресурси на европейските компании, са редица, са, са по около 5 милиона средно за европейските фирми, срещу 30 милиона за американските. Значи европейските а, фирми са значително по-малко финансирани. 4 а, милиона и 800 хиляди долара срещу 8, в Европа, срещу 8,3 в Израел и 30 милиона в САЩ. Разликата, както виждате, е голяма. Между 1972 и 2017 година – Общите суми на тези фирми в САЩ е 11 800 милиона а, срещу 526 милиона в а, а, Европейския съюз. Общите суми, общо финансиране на подобни фирми в САЩ е много по-високо. в малка страна като Израел сумите са значително по-големи от това, което се инвестира в европейските фирми. Разследването на европейската научно-изследователска екосистема е много, много важна. Значи ние анализирахме финансирането в рамките на до, от 2008 до 2020 година средното финансиране е от 55 милиона до към 112 милиона евро за периода 2008 до 2020. А, ако се сравни това с финансирането отделено от британското правителство, те инвестират повече от три пъти повече, отколкото Европейският съюз в подобни научни изследвания. А, през 2020 година очакваме възоснова на публично-частното партньорство да се инвестира значително повече средства в научно-изследователска и развойна дейност. Около 100 милиона годишно като общата сума смятаме да стигне до 300 милиона годишно. Това обаче изглежда нереалистично, тъй като приносът на частният сектор е сравнително нисък в Европа. Едва ли е реалистично да очакваме такава огромна промяна в финансирането на научните изследвания, научната и развойна дейност. Това, че очакването, че публично-частната инициатива ще промени нещата, едва ли е реалистично. Друго, което е характерно за проектите, е, че те са малки. повечето проекти, повече от 75% са под 4 милиона евро от проектите. Друг е, важен е, фактор е ролята на публичните органи. Е, става дума за сътрудничество между европейските органи и европейските страни. Правят, полагат се усилия за гарантиране на координирана дейност между тези органи. ЕНИСА, Европейската агенция, би трябвало да осигури а, така водеща, да има водеща роля в тези усилия. А, а, съответният а, орган а, за компютърна сигурност а, а, очакваме да стане независим орган. Необходимо е тази Европейска агенция да получи повече права. Друг аспект е защитата на данните в Европа. Интересно е да се посочи, че като анализираме това, което се прави в тази област през последните 20-30 години, Това е въпрос, който взема важно място в европейската политика. През 1995 година бе прията първата директива за защита на данните. Неодавно бе предложена цялостна реформа на правилата за защита на данните – пред 2016 неодавна бе публикуван, бе публикуван регламента, общия регламент за защита на данните. Но, той дава добри условия за защита на данните на европейските данни, но тук съществуват два големи предизвикателства. Първо, все още нерешеното баланс между правата за защита на данните и създаване на иновативни услуги за обработка на данните. Тук трябва да се намери необходимия баланс. Защото други страни, като Китай, САЩ и прочие, не са обект на такива строги регулации. Друг е въпросът, другият въпрос е въпросът за преносът на данни, трансграничният пренос на данни – Правят се усилия за решаване на този проблем, обаче но най-големите доставчици на интернет услуги като Google и Amazon, Amazon в е, САЩ, Китай и другаде не са е, обект на подобни строги изисквания за защита на данните, както в Европейския съюз. Или трябва тези страни да приемат подобни регламенти, или ще има много голямо различие между тях и това, което ние правим. И накрая, какви политически възможности съществуват и възоснова на нашия анализ, считаме, че най-важният предизвикателство пред Европа – най-важните предизвикателства са следните. И възоснова на тези предизвикателства формулираме определени политически предложения. Първо са институционните политики за засилване на ролята на Европейския съюз в областта на киберсигурността, борба с киберпрестъпността, след това пазарна политически предложения – уеднаквяване на обществените поръчки и съставане на възможности за мерки за киберсигурност в тази област. Също така сме формулирали определени предложения в областта на промишлеността. Пет такива предложения правим да се насърчава средства за киберсигурност с отворен код, насърчаването на научно-изследователска дейност в областта на киберсигурността и увеличаване на, на наличността на кадри, в, които работят в тази област. Също така необходимо е да се пропагандира опасността, да се обучават хората от опасността от киберпрестъпност. Интересно а, би било а, политиците, които ще взимат решения, да видят кои как ще се опрят на тези главни пред, предложения. Трябва да се, да се гарантира, да се увеличи доверието в киберсигурността на европейските граждани. Но липсата на достатъчно финансиране за фирмите, които работят в областта на киберсигурността, предотвратяват тази успех в тази област сега, за да може да постигнем по-висока киберсигурност един от най-главните рискове е, че чужди правителства могат да използват пробивите в киберсигурността както на економическо, така и политическо ниво. Законодателството в тази област е на лице, но не е ясно дали тези регламенти е, ще могат да защитават правата на европейските граждани, тъй като повечето от киберуслуги се предоставят от неевропейски страни. Е, Thank you very much, uh, Mr. Rivera Pastor. I have uh, one... Благодаря. Има един колега, който иска да вземе думата, госпожа Гомеш. Мисля, че започваме да осъзнаваме тази реалност. За мен е очевидно, че нашите държави членки спяха до момента. Не защото няма стратегия да насърчаваме нашите предприятия да разработват технологии, а защото си позволихме да бъдем пропити от всичко това. Това се случи в моята страна. Първо искам да ви попитам, има ли някакъв опис на критичните инфраструктурни обекти в Европейския съюз? А най-критичните са, да речем, електропреносната мрежа или атомни електроцентрали, които могат да бъдат които следва да бъдат обект на засилен контрол, за да се избегне кибератака? И имаме ли също така опис на поръчките, възложени от държавата на съмнителни дружества от Китай, Русия или така нататък, които би трябвало да са доставчици на IT решения, но най-вероятно са кибер шпиони. Мисля, че никой не си дава труд да направи това. Повечето държави изобщо не знаят нищо за това. Мисля, че се възлагат най-различни поръчки на най-различни съмнителни дружества. Това съм го виждала. Да вземем, например, Португалия, моята страна. Изчезнаха милиарди в офшорки. И бе установено, че в това е замесен и киберексперт. Това може да е престъпник, но, нямам, но никой не му пука за това. Аз бях наскоро в Япония с делегация на нашата комисия и видяхме, че GDPR е единствения универсален стандарт. Има дружества в Япония – които са готови да изпълняват този стандарт, защото те искат да запазят позицията си на европейския пазар. Така че ние разполагам със средства да осигурим съответствие от страна на японски или американски фирми, които искат да работят с Европейския съюз. Видяхме разликата между Sony и Hitachi в това отношение. Въпросът е, ние ще използваме ли нашите, нашата сила, силата на нашия пазар, за да направим тези стандарти задължителни не само за европейските предприятия, но и за всички предприятия в света. Мисля, че правителството изобщо не разбира за какво става въпрос. Искам да ви благодаря за презентацията. Но мисля, че всичко е на един много, много начален етап за момента. Ако обичате и кратък отговор, ще бъде съвсем кратък. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за въпроса. Истината е, че има различни национални интереси и в тази област и ние с нашия документ предлагаме обща европейска позиция. Това е важно. Темата за киберзащитата се счита за национален прерогатив. Националните правителства не искат да отстъпят този прерогатив на Европейския съюз. А сега няколко конкретни отговори в новата директива има опис на критичните инфраструктурни обекти. Това е първият важен момент. Що се отнася до поръчките, няма опис на поръчките, на държавните поръчки. Ние предлагаме няколко политики, които са насочени в тази посока, именно да се унифицира политиката за обществени поръчки в Европейския съюз. Това е много важно за европейските доставчици, защото те ще могат да се конкурират на различните национални пазари в Европа. Иначе много малки дружества ще се конкурират в националните държави. Това е лошо за европейската промишленост, защото дружествата няма да могат да се разрастват. Ще стигне до бъркотия. Ние предлагаме и следните политики в това отношение. Да се създаде един, път, един вид европейско ниво за киберсигурност, което е сходно стандарта GPR – Мисля, че тук могат да се включат и чуждестранни дружества. Ние предлагаме да се стандартизира процедурата за изисквания за киберсигурност. Освен националните стандарти, трябва да се опитаме да създадем европейски стандарти стандарт, който да почива на част от информацията в националните стандарти. И НИСА, ние предлагам да се засили тази агенция, тъй като тя играе много важна роля в това отношение, да предостави обща европейска визия в тази проблематика. Благодаря за презентацията и за отговорите, господин Ривера Пастор. Продължаваме следващата точка от дневния ред. Взаимно признаване на решение за обезпечение и конфискация. Веднага давам думата на госпожа Гриспек, докладчика, да представи измененията. Те са много на брой 210 и след това ще дам думата на колегите, разбира се. Госпожа Гризбек, заповядайте. Благодаря. Благодаря, че ми давате думата. Скъпи колеги, преди около месец ви представих проекта доклада за предложението на комисията за регламент за взимното признаване на решение за обезпечение и конфискация. Крайният срок за изменение бе 25 октомври ние получихме 210 изменения. Радвам се, че всички политически групи се включиха активно по предложението за този регламент. Мисля, че има консенсус по темата, което е много важно. И също така текста е ключов за борбата срещу финансирането на тероризма и на организираната престъпност в Европа. Трудно е да се спра на всички 210 изменения. Съвсем накратко ще нахвърля някои бележки за измененията. На първо място Идната седмица, между другото, ще има заседание на докладчица в Сянка, на което ще може да обсъдим задълбочено тези изменения, за да потърсим компромис. И има четири типа общи забележки. И след това ще дам думата на колегите. Първо, има цяла поредица от изменения, които имат за цел да подобрят скоростта, ефикасността на производството за взаимно признаване на решения за обезпечение и конфискация. Има изменения, които подчертават необходимостта от сътрудничество между органите за обмен на информация. Аз, разбира се, подкрепям този подход и всички изменения, които са в тази посока. Това е много важно, тъй като се нуждаем от инструмент, който да е функциониращ, конкретен, бърз ефикасен, експедитивен, за да могат съответните органи на полицията, на съдебната власт да действат бързо. Когато имат работа с имущество, придобито по незаконен начин. Това е първата забележка. На второ място, втора забележка, която касае поредица от изменения, те идват от почти всички политически групи и обръщат внимание върху основните права. Включването на клаузата за непризнаване, неизпълнение на решение за конфискация и обезпечение, когато те се основават на незачитането на основни права. Тази връзка, това изискване ги споделям. Ние от години отстояваме тази позиция в парламента и се радвам, че има поредица от подобни изменения, внесени от колегите, които обръщат внимание на този въпрос. На трето място има поредица от изменения, които касаят приложното поле на регламента. предлагат разширяване на прочното поле на регламента от части в административното и фискално в административната и фискална и гражданска област. Това е доста деликатно изменение, то е структурно и трябва да го обсъдим взаимно, за да намерим някакъв подход, който да е съгласуван с регламента. И на заседанието на докладчета в Сянка ще се опитаме да намерим пресечна позиция и по проблематиката за превентивната конфискация, т.е. конфискация преди да имаме произнасяне на съдебен орган. И на четвърто място Четвърта поредица от изменения, много важно е на европейско равнище да искаме оптимално стопанисване на обезпечените и конфискувани активи. Става въпрос за повторното използване на това имущество за социални цели, за обещетение на пострадали лица, семейства на жертви или на а, стопански субекти, които са били жертви на терористични атентати или на организирани престъпни групи. С, и също така финансиране на борбата срещу организираната престъпност. Има много изменения в тази посока и смятам, че е много важно да работим върху тях и да ги подсилим. А, между другото, само искам да напомня, че 98,9% от е, незаконно придобитото имущество не се конфискува и остава в ръцете на престъпниците. Тоест, мисля, че имаме широко поле за изява. И така, скъпи колеги, това е в общи линии синтетично представяне на всички тези 210 изменения с тези 4 общи забележки. Сега очаквам вашите изказвания по въпроси, по които имате още някои съмнения или въпроси, които са важни за вас. Само искам да ви напомня, че този нов европейски акт е от особено значение. Той ще е част от арсенала за борба срещу финансирането на тероризма и организираната престъпност. Надявам се, че ще продължим да вършим добра работа в тази област. Благодаря, госпожо Гриспек. Почти всички докладчици в Сянка са тук. Давам думата на тях първо. Господин Поглиеца. Благодаря. Аз проучих предложението на докладчика, разгледах измененията и с задоволство установих, че има сближаване между различните части на политическия спектър по основните елементи на регламента. Относно самите изменения, активите, които са конфискувани и обезпечени, трябва да се стопанисват надлежно и да сме сигурни, че използваме тези активи за социална цел, за обезпечаване на лицата, които са жертви на престъпление. Трябва да разгледам италианската нормативна уредба, обезпечаването, запора на имущество не е свързано само с нанасянето на удар срещу престъпниците, но и за засилване на принципа на законосъобразност. Ние използваме тези средства, за да помагаме на обществото като цяло. Затова съм и внесъл изменение 101, изменение 253, където се доразвива тази идея, за да стане ясно, че 99, 241 и 252 по точка преамбюла 42 и член 31 четвърта точка касаят имуществото, което ще бъде конфискувано и запорирано. Това са предложения, които надявам се ще срещнат вашата подкрепа. Според мен предложенията в тези изменения ще имат благотворно влияние върху регламента. Ще отправят едно послание за солидарност, като определят един режим за обещетение на жертвите, на държавни служители, на полицейски служители, загинали или претърпели трайна нетрудоспособност заради подобни деяния. Предлагам част от конфискуваното имущество да постъпва в европейския бюджет за да се осигури допълнително финансиране на действията на Европол и Центъра за борба срещу тероризма. Предложих да се включат и престъпленията срещу промишлената и интелектуална собственост и някои други престъпни състави. Аз тук черпя вдъхновение от италианския опит – Това съм взел от случай в Италия, член 31.2b, изменение 245. Тук прави някои предложения. Ако сумата е над 10 милиона евро, предлагам определен процент да се заделя за издалата решението държава. Радвам се, че Емилия Павел, госпожа Грапини, подкрепя това със сходно изменение 244. Като докладчик в сянка за НЕП искам да благодаря на господин Мело Вос и Радев за техните изменения. 89, 92, 202, 261 са изменения, с които изразяваме подкрепа за докладчика. Има директива за взаимното признаване на съдебни актове в сферата на съдебното сътрудничество по наказателно-правни въпроси. Искам да благодаря на колегите за тези изменения, благодаря на докладчика, че ни отдели време за обсъждане. Сигурен съм, че тя ще възприеме всичко това. Заседанията, които насрочва, ще ни помогнат в, тази, в това начинание. Господин Павел, благодаря. Първо искам да благодаря на госпожа Гриспек, е, на докладчика и на всички докладчици в Сянка, работили по темата до момента. Ще постигнем добър компромис по много от повдигнатите въпроси. много добре. Работихме по основните елементи, като сумата получена при изпълнение на решението за конфискация, че трябва да има система за раздел... разпределение между издаващата държава и изпълняващата държава. Едно от най-важните неща е да спазваме и прочното поле на регламента. То се ограничава до активи при придобити по незаконен начин. Това бе спомената от госпожа Гриз. Бек, сигурен съм, че ще обсъждаме този въпрос на заседанията и едната седмица. Относно условията за непризнаване и неизпълнение на подобни решения, трябва да сме сигурни, че правните основания много добре се прилагат и се прилагат. Трябва да направим ясно разграничение между задължителни правни основания и факултативни правни основания, като Европейската заповед за задържане. Затова съм разделил този член на две части. Много важно е да приведем в унисон е, европейското законодателство за взаимно признаване. Основното за нас е да се гарантират основните права, да се осигури тяхното ефикасно зачитане. Аз поставях акцент върху защитните механизми за заинтересованите страни. Сигурен съм, че ще постигнем компромис, както бе казано и в началото, и този инструмент ще е много ефикасен в борбата срещу организираната престъпност и финансирането на тероризма. Госпожа Маковей. Uh, Благодаря. Уважаема Натали, уважаеми колеги, много се радвам, че най-накрая ще имаме регламент, който ще се приложи незабавно във всички държави членки. Съответно, националните заповеди за обезпечаване и конфискация ще бъдат изпълними и ще бъдат признавани в всички държави членки. Говорим за взаимно признаване на решенията за обезпечаване и конфискация. Естествено, всички ние сме внесли изменения в зависимост от собствените си интереси. Аз също съм внесла изменения. Те засягат прилагането на този регламент за признаване на решенията за обезпечаване и конфискация. Искам да се говори за всички видове конфискация, а не само за класическата конфискация в случай, че има присъда и в случай, че има престъпление. Говоря за конфискации на трети страни, например, и не само. Искаме да се покрият всички случаи там, където трябва да има запор е, или конфискация. Е, например, е, в случаи, в които има доказана корупция, изпиране на пари и не само. Друго изменение, което съм внесла е свързано с ясните срокове и с единния формуляр за всички национални заповеди. Те трябва да бъдат наистина в единен формат, за да се избегне излишно забавяне, за да се избегне недоразумението. Не може да се стига до непризнаване, просто защото една държава членка не е попълнила формуляра както трябва. Трябва да има стандартен формуляр за всички държави членки, за всички съдебни и полицейски органи, които могат да издават заповеди или решения за обезпечаване и конфискация. Сред условията за признаване и за прилагане на националните решения трябва да се вземе предвид следното. Решенията за отхвърляне не трябва да се основават на имунитет. Ако в държавата, където трябва да се изпълни решението, има законодателни разпоредби, които се основават на привилегии или на имунитет, за конкретни служители или депутати, например, то всичко това не трябва да се счита за основание за, за неизпълнение. По отношение на правата на жертвите, много е важно жертвите да бъдат компенсирани, да получат обещетения. Знам, че в Италия Част от конфискуваните средства се използват за да се обещатят жертвите, за да се създават работни места и така нататък. Много е важно да се има предвид тази италианска практика. Между другото, тя е включена и в директивата за конфискация на активи от 2014 година. Това са измененията, които съм внесла съвсем накратко. Ще продължим да ги обсъждаме на разговорите, които ще имаме с докладчиците в сянка. Госпожа Спинели. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на Натали Гризбек за отличния доклад. Искам да й благодаря най-вече за измененията относно процесуалните гаранции, зачитането на основните права и повторното използване на конфискувани средства за социални цели. Това е нещо много важно, когато говорим за обещетяване на жертвите или пък на дружествата, които са попаднали в лапите на организирани престъпни групировки. Трябва да се противопоставим по-категорично на организираната престъпност. В Италия, например, има такава престъпност и ние би трябвало да изградим един текст, който да се превърне в фундамент на, на демокрацията. Освен това, легалността, законността трябва да се прехвърли на цялата територия на Италия. Има различни престъпни групировки, за които сте чували, те още не са определени, не са дамгосани като мафия, но Техните дейности не са много различни от тези на мафията и тези хора, тези групировки трябва да разберат, че по никакъв начин не са недосегаеми. Между другото, изменение 31 е много важно. Това е изменение на самата Натали основанията за неизпълнение или непризнаване на заповедта или решението за обезпечаване и конфискация. Казва се, че може да има основания за отхвърляне, когато, например, това не отговаря на задълженията на съответната държава, такива каквито те са очертани в член 6 от договора. Аз самата съм внесла изменения. Те говорят за зачитане на основните права, за процесуалните гаранции, особено в случаи, когато взаимното признаване на решенията за конфискация не се основава на решение на съда. Говоря за така наречената превантивна конфискация. Мисля, че има и важни аспекти, свързани с информацията, която да се предоставя на всички заинтересовани страни. Благодаря, господин Корало има думата. Благодаря ви. И аз бих искал да благодаря на докладчика за отличния доклад, за това, че полагаме много усилия, за да стигнем до обща позиция. И в миналото съм заявявал, че основната ни цел тук, както и в други нормативни актове, би трябвало да бъде да подкопаем дейността на престъпните групировки и в крайна сметка да им попречим да действат. И в своите изменения ние подчертаваме това би следвало да дадем възможност за максимално бързо признаване на решенията за обезпечаване и конфискация. Това е един от най-ефикасните начини да се справим с организираната престъпност. За да се стигне до там обаче, би следвало да се гарантира, че всички решения за обезпечаване и конфискация наистина се прилагат. Особено в следствие, решения, които се появяват следствие на осъдителна присъда. Ясно е, че тези е, решения ще идват от името на европейски съдилища, които е, признават е, и спазват всички разпоредби на наказателното право. Ние смятаме, че е много важно да се вземат предвид решенията точно на съдилищата. Конфискация, между другото, без съдебно решение е нещо, което се практикува в Италия. Това е практика, която се оказва изключително ефикасна и властите я практикуват, за да нанесат удар на тези престъпни групировки, за да им навредят там, където най-лесно може да им се навреди. Мисля, че та, такава практика трябва да се практикува в цяла Европа, тъй като много често престъпните групировки са мултинационални по своя характер и те е, генерират облаги от престъпна дейност в страни, е, в които не е извършено самото престъпление. С други думи, никой не е пощаден. Мисля, че ако използваме подобен вид конфискация без решение, можем да спрем дейността на престъпните групировки и мисля, че по-ефикасно ще се справим с бича на международната престъпност. Искам да уверя докладчика, че ще работим в дух на тясно сътрудничество. Трябва да имаме бързо приемане на позицията на парламента, за да можем да започнем междуинституционални разговори максимално бързо. Важно е да имаме бързо постигане на крайен резултат. Благодаря, давам думата думата на госпожа Гризбек. Тя е докладчик, в случай, че иска да добави нещо, естествено. Благодаря. Благодаря на всички колеги. Благодаря на докладчиците в Сянка. Благодаря на всички, които са направили предложения за изменения. Благодаря за дебата днес след обед. Различните идеи, различните забележки, разбира се, ще се вземат предвид ще работим по тях. Не мога да отговоря на всичко, което бе казано тук в момента, но съм си записал всичко. Всички обаче явно е са съгласни, че съществува политическа воля, силна политическа воля за вземане на решения за компенсиране на жертвите, а също така да се използват, както бе подчертано от а, а, португалският колега, във връзка с конфискацията има интересни идеи, но трябва да обмислим това, което се предлага, възможните за възстановяване на средствата о, чрез Европол. Това са интересни детали, идеи и трябва да ги обсъдим в подробности. А също така, и, когато става дума за лица, които се ползват с имунитет, трябва да видим какво е положението там с общоприложимите правни норми. Отбелязах си редица неща, които ще може да включим в нашият по-нататъчен дебат по тези въпроси. Важното обаче е, че този текст е свързан с защитата на демокрацията, защитата на европейската демокрация чрез една система за борба с мафията, която не познава граници. Тази опасност ни задължава да бъдем по-ефективни в използването на инструментите, с които, с които разполагаме, за да можем още по-опорито да се борим с. А, всичко, което е, ни дават възможност сегашната а, организация. А, благодаря на всички колеги. Благодаря на колегата Корао. Колкото може по-бързо тръптезат в сила всички тези предложения. Сигурно съм, че с необходимата необходимото сътрудничество ще можем да започнем ефективно подкастни разговори с съвета. Е, трябва да защитим жертвите, но също така да защитаваме и принципите на европейската демокрация. Благодаря. Благодаря, госпожо Гризбек. Благодаря ви, колеги, за сътрудничеството. Веднага преминаваме към следващата точка от дневния ред. Имаме презентация от страна на Европейската комисия на 6 споразумения в нов вид между Европейския съюз и Антигуа и Барбуда, Бахамската общност, Барбадос, Федерация Сент Китс и Невис, Република Маврици и Република Сейшели. Законодателната процедура представлява съгласие и ще се разглеждат само изменения свързани с процедурата. Докладчик е господин Павел. Първо ще дам думата на представителите на Европейската комисия. Те ще ни представят досиетата, след това ще дам думата на докладчика и на всички колеги, които биха искали да се изкажат. Европейската комисия, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати. Тези споразумения са свързани с споразуменията, подписани през 2009 година. Знаете, че тогава бяха подписани първите споразумения за премахването на изискване за визи за краткосрочен престой. По време на 2014 година имаше промяна на условията. Сега се говори за 90 дни в рамките на 180 дневен период. Това вече е в съответствие с Шенгенския граничен кодекс. И на второ място има нови разпоредби, свързани с временното премахване на безвизовия режим, така нареченото суспендиране, възоснова на мерки прияти през 2015 и 2016 година. В споразумението има и две съвместни декларации. Първата по отношение на асоциираните държави и втората декларация възоснова на тълкуването, тя е във връзка с тълкуването на това какво представляват 90 дни в рамките на всеки 180 дневен период. След представянето на текстовете на комисията, съвета прие своето решение на 6 ноември. Между другото, сега преговаряме по подобни изменения с Бразилия. Преговорите с Бразилия са приключили сега. Имаме две споразумения с Бразилия. Те са парафирани. Това се случи на 31 октомври. Тези споразумения засягат обикновените паспорти и е, другото споразумение засяга дипломатическите паспорти. Благодаря. Сега давам думата на господин Павел. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисията за изказването. Приветстваме предложението на комисията във връзка с тези 6 държави. Няма да ги споменавам още веднъж за да бъдем пределно кратки. Мисля, че тези е, споразумения, които засягат отмяната на визовия режим за краткосрочно пребиваване, е, в крайна сметка ще доведат до задълбочаване на отношенията между Европейския съюз и тези 6 страни. Комисията, т.е. Е, споразуменията по-скоро дават възможност за безвизови пътувания на гражданите на Европейския съюз и на гражданите на тези 6 страни страни, тогава когато те пътуват в рамките на 90 дни в рамките на един период не по-дълъг от 180 дни. Пътуване за всички видове цели с някои малки изключения като тук се взимат предвид и приносителите на всички видове паспорти, включително специалните паспорти бих искал тази система да се приложи максимално бързо по отношение на Румъния и България, които още не са членки на Шенген, но водят преговори. Искам тези държави да бъдат взети предвид. Знаете, че миналия месец им беше даден достъп до визовата информационна система. Колко бързо ще влязат в сила тези споразумения за тях? Госпожа Брежия има думата. Нямах намерение да взимам думата, тъй като а, това досие е абсолютно техническо. А, и в крайна сметка а, взетите решения ще улеснят а, движението, свободното движение на нашите граждани, които а, с туристическа цел посещават тези страни. А, а, но. А, обаче, тъй като имах удоволствието да работя с госпожа Габриел по тези споразумения, трябва да кажа, че ние системно настоявахме тези споразумения да бъдат представени, когато те бъдат абсолютно готови. през 30, на 31 октомври трябваше да бъде готово споразумението с Бразилия не знам, комисията не получи, продължава ли да се присмива над Европейският парламент, като не изпълняват тези поети задължения. А, ние не трябва, да, не трябва към нас да се обръщат, когато едно споразумение вече е влезло в сила. Мисля, че а, това а, а, може да се отнесе до са, координаторите, които трябва официално да протестират. А, нещо, което а, госпожа Габриел вече неколкократно прави, смята комисията, че трябва да се вземе бележка от а, нашите възражения. Ние а, а, не трябва дама да подпечатваме автоматично тези споразумения и да участваме предварително в тяхното обсъждане. Благодаря. Госпожа Валеро, благодаря. Ще говоря на шведски. Е, очаквам да си сложите слушалките. Ние, зелените, естествено подкрепяме е, премахването на изискването за визи между различните държави. Живеем в е, свят, е, в който трябва да се премахват пречките между различните държави. Ние смятаме, че по-отворените граници са от полза не само за Европа, но и за всички останали по света. Има много различни причини за това, защо те са полезни. Трябва да има по-отворени общества и в Европейския съюз, и извън него. По този начин се насърчава обмена между държавите. Между другото, ние премахнахме изискването за визи за много държави и се надяваме, че този брой ще се увеличи. В същото време обаче си мисля, че създаваме една паралелна система с така наречената ETIAS система, Въвеждат се нови изисквания за разрешение. Идеята е да се улеснят нещата, да се улесни живота на харата и по някакъв начин не премахваме ли обаче с тази система ETS онова, което постигнахме чрез премахването на изискването за визи. Е, надявам се това да стане ясно в хода на дебата и се надявам освен това, че наистина ще се чуе нашия призив да се премахнат изискваните за, изискванията за, краткосрочно, е, за визи за краткосрочно пребиваване. Надявам се, че онова, което се предвижда в ЕТИАС е, по-настоящем ще бъде смекчено, за да може да имаме система система, която не налага по-стрикни изисквания спрямо тези, които имаме сега в рамките на изискванията за визи. Благодаря, господин Радев. Господин Радев. Благодаря, госпожо председател. Дами и господа, изменения на споразуменията за безвизово пътуване на гражданите на шесте държави са реално технически изменения, които вземат предвид промените в европейското законодателство след тяхното влизане в сила до 2014 година, Вярно е, че като одобрим измененията на споразуменията сега, те няма да вземат под внимание най-последните промени на релевантни регламенти от тази година, но в същото време не можем да работим с още по-остаряла правна рамка в нашите отношения с трети държави. Затова като докладчик сянка на Европейската народна партия по споразуменията за Сейшелските острови и Маврици съм на мнение, че трябва да дадем нашето съгласие. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин Радев. Е, комисията получи въпрос, за това се обръщам към нея. Благодаря, госпожа председател. Е, благодаря за е, въпроса. Трябва да се каже, че това не трябва да е проблем за България и Румъния до 2020 година когато тази система ще влезе в сила. А, тъй като те вече предлагат в пълна мяра Шенгенското споразумение. А, но а, колкото до Харватия и а, Кипър, а, ще видим какво ще бъде там положението. Споразуменията, които обсъждаме днес, имат за цел първо да хармонизират всички тези споразумения за изключения, а също и както каза госпожа Вержат, тези споразумения трябва да отговарят на законодателството на Европейския съюз, което вече е прието от парламента и съвета. Във всеки случай ние нямаме мандат да направим нещо повече от това. ако а, бъдат а, необходими по-нататъчни изменения във връзка с приемането на регламентът, те ще бъдат предложени след влизането в сила а, на регламента и то по последователен начин ще бъдат инкорпорирани в него. А, за да отговоря сега на вторият въпрос, а, бих искал а, да кажа, че тук има известно недоразумение споразумението с Бразилия не са влезли в сила, не е влезло в сила. Ние информирахме парламента още в самото начало на преговорите си с Бразила с писмо, изпратено на 8 август от господин Рут, от председателя на комисията Либе. И използвам този случай, въпреки че той не е в дневния ред, за да ви информирам за това как вървят преговорите, които все още не са приключени. ще вземем предвид трите технически изменения, които хармонизират двете споразумения с съответното европейско законодателство, което в момента е в сила. Във всеки случай комисията все още не е приела предложенията за решение на съвета за съгласие, не ги е предложила за подпис. Това е процедура на съгласие и ние, разбира се, ще ги изпратим на съвета и на парламента, а, за да получим съгласието на парламента за тези проектирани споразумения. Благодаря. Аз ще попитам докладчика, иска ли да добави нещо. Господин Павел, нямате какво да добавите. Благодаря. В такъв случай а, предвижда се на 19 20 февруари а, а, да бъде представен проекто доклада в комисия. А и сега последната точка от нашия дневен ред. И надявам се, че а, можем да преминем минем вече към тази точка. Това е доклада на Европейската комисия за напредъкът а, на България а, и Румъния в рамките на механизма за сътрудничество и проверка. Значи имаме последния доклад, публикуван на 15 ноември 2017 година. Давам думата на господин след директор генералния. Благодаря, госпожо председател, почитаеми дами и господа. Много се радвам, че имам тази възможност накратко да обобща а, двата доклада. А, а, през януари миналата година комисията възприе нов подход и е, нашият нов доклад трябва да се разглежда като още една стъпка в тази посока. Общият доклад а, е, а, направи преглед на 10 години от механизма за сътрудничество и а, проверка. Като бяха формулирани стъпките, които ще позволят на България и Румъния в необратимо да постигнат целевите показатели, които комисията смята за необходими, за да бъде приключен механизмът. Тези цели също така са в рамките на намеренията на комисията да приключи механизма в рамките на сегашния си мандат. Наред с това, комисията продължава да разчита на тясно сътрудничество с българските и румънски власти, а също така и с гражданското общество в двете страни. Сега, двата доклада един по един. Първо за България. Докладът от януари даде 17 конкретни препоръки и ние установяваме, че, че е постигнат значителен напредък в тяхното изпълнение. Продължи, продължава работата започната през 2016 година. Извършени са значителни реформи, които ще приключат преди края на тази година. Същевременно, изборът на нов върховен на нов съдебен съвет дава възможност за изграждане на нов метод за безпристрастно и независимо съдопроизводство. Принципът един магистрат, един глас, който е застъпен сега, е, но принципът на парламентарната квота беше критикуван от някои членове на гражданското общество други въпроси, свързани с новия съдебен съвет, се отнасят до съдеб натоварването на отделните съдилища и по-равномерно тяхно натоварване. Други ключови препоръки по отношение на съдебната система се отнасят до независимият анализ на прокуратурата, направен миналата година общата насока на тези препоръки се, отнася до публичния дебат и консултацията, когато, в което да участват всички заинтересовани страни, включително и гражданското общество, което изразява определени пунктове за загриженост. Борбата срещу корупцията, която бе спомената в доклада от януари, там напредъкът е най-бавен – ключовите препоръки беше да се направи цялостна реформа на законодателните рамки за борбата с корупцията, да има една единствена ефективна, обединена агенция, която, орган, който се бори с корупцията. Необходимо е в тази насока да се свърши повече работа преди този орган да може да заработи ефективно. Посочва се така нуждата от ясна пътна карта за преодоляване на трудностите в борбата с корупцията и а, всичко е свързано с нея. Необходимо е а, да, да, се, да, да има ефективно разследване а, и съдебно преследване на случаите на корупция. Необходимо е също така да се направи необходимото за, за предотвратяване на корупцията на а, всички равнища. А, първите стъпки в тази насока вече са направени. Колкото до крайната цел в борбата, борбата с организираната престъпност, докладът а, а, от януари признава напредъкът в тази насока. От 2012 година вече а, се наблюдава тенденция за осъдителни присъди в е, областта на организираната престъпност, конфискация на имуществото, но е, трябва все още тази напредък да не бъде застрашен от институционните промени, направени напоследък. В заключение, е, комисията смята, че въпреки, че не са постигнати всички цели, Комисията е убедена, че е, с по-нататъчни политически усилия и решимост България ще бъде в състояние да постигне и оставащите цели и изпълни оставащите до сега неизпълнени препоръки в най-близко бъдеще. Сега минавам към Румъния. И а, а, тук се оказва, че Румъния е а, постигнала значителен напредък. Реформата на съдебната система доказа професионализмът и независимостта, с която тя работи. Това даде добри резултати в съдебните институции, включително и в борбата с корупцията. През доклад съдържаше 12 ключови препоръки, които Румъния трябваше да изпълни и включително за достатъчно вътрешни гаранции за необратимостта на реформата. Докладът анализира напредъкът при изпълнението на тези препоръки. Ще ги спомена едно по една. По отношение на независимостта на съдебната власт има два въпроса. Първо, Необходимо е независима система за назначаване на висшите магистрати в прокуратурата. Това е проблем свързан с изменението на законодателството. Второ, необходими са средства за осигуряване на независимостта на съда. Е, трябва да почакаме да видим дали приятите мерки ще дадат очаквания резултат. Е, реформата на наказателния кодекс и осигуряването на прозрачен законодателен процес, който взима предвид мнението на всички заинтересовани страни, е друга препоръка. Докладът също отбелязва някои събития, които затрудняват постигането на сигурност и стабилност в реформата на законодателството. От януари до сега бяха прияти е, редица мерки, но без, те бяха прияти без достатъчни консултация и дебати. А сега в парламента е съставена комисия, която да поощрява диалогът и се надяваме, че това ще даде възможност за процес, в който, който се основава на общо съгласие. Много важен елемент, е, както вече посочих, независимостта на съдебната власт. Новият Върховен съдебен съвет започна новия си мандат през януари тази година. И то в трудни обстоятелства, още в самото начало, но той доказа готовността си да взима трудни решения. Колкото до е, интегритета, важни стъпки бяха направени за създаване на система за превенция, да се могат да се избегнат конфликтите на интереси в обществените поръчки. Тази система вече дава първите си резултати. Също така необходима е по-голяма прозрачност при взимането на решение за избягване на конфликт на интереси. И тук е, парламентът е, трябва да вземе мерки, така че да може да се осигури бърз напредък за изпълняването на тези препоръки в борбата с корупцията, като се има предвид заключенията на януарския доклад за успеха на борбата с корупцията, сега е необходимо да се продължи тази работа и да се изпълнат януарските препоръки. Особено когато става дума за решенията за отнемане на парламентарен имунитет трябва да прокуратурата да покаже, че нейните решения са обективни. Въпреки първите стъпки в тази насока, докладът смята, че има да се направи още в, в, в тази област. Националната антикорупционна стратегия се изпълнява и тя е един много важен политически приоритет. Последното препоръка за Националната агенция за управление на конфискуваните активи също бележи напредък. Значи, изглежда обаче, че е загубена е общата инерция за провеждане на реформите. Смята се, че много от препоръките са изпълнени. Остават въпросите за независимостта на съдебната власт. Комисията продължава да смята, че по-нататъчното сътрудничеството между държавата и различните институции и всички заинтересовани страни, като се опре е, на миналите успехи, особено в областта на независимостта на съдебната власт, Румъния ще успее да набележи сериозен напредък в близко бъдеще. В заключение, двата доклада могат да се смятат като е, етапи и очакваме по по-нататъчна оценка през есента до година. Сигурни сме, че работата в тази насока ще продължава. Благодаря, господин Смит. А сега имам четири души записани за изказвания, колеги, които искат да а, гос... Макове, госпожа Макове, господин Рагос, госпожа Микояна и господин, а, госпожа Гомес. Госпожа Макове. Благодаря, госпожо председател. Това е така най-строгото послание, което Европейската комисия изпраща на Румъния. Във всички досегашни доклади по механизмът за сътрудничество и проверка – а, съществува а, като че ли опасността да бъдат а, отворени на ново въпроси, които смятахме за закрити. Отварянето на ново на затворени глави е крачка назад. Е, крачка назад, която никоя друга страна не е правила. А сега като че ли правителството прави подобна крачка и по този начин потъпква ангажиментите прияти от Румъния. Мнозина смятат, че нямаме нужда от този механизъм в Румъния. Обаче комисията наблюдава това, което правим и очевидно е, че политиците въобще не обръщат внимание на препоръките, направени в предишните доклади. Как може да кажете, че не е необходим механизма за сътрудничество и на, и на проверка? Разбира се, този механизъм в един момент ще приключи. Комисията ни казва, че предизвикателствата пред съдебната система са повод за загриженост. Знаем какво значи това. Няма да влизам сега в подробности, но говорим за ролята на съдебната власт. Говорим за нейната дейност в случай на извънредни обстоятелства. Не знам какво смятате за извънредни обстоятелства но в никакъв случай не трябва да се допуска съдът да става слуга на политиката, на политиците. Вече 10 години реформата в съдебната власт върви добре, а сега изведнъж политиците, които са на власт и мнозинството в румънския парламент правят крачка назад, отстъпват от вече завоеваните позиции – сега повече от когато и да било политическата воля на а, а, това правителство, като че ли е, е да направи крачки назад. Като че ли правителството въобще не се интересува от препоръките в докладите. А преди седмица, когато доклада беше публикуван, Парламента се обърна към Венецианската комисия във връзка с някои от изменения, които а, се предлагаха във връзка с съдебната власт. А сега председателя на парламентарната комисия, бивш министр, а, а, а, който беше отговорен за приемане на извънредните а, а, разпоредби, а, сметна, че не е необходимо да се пита Венецианската комисия. И това е след като ни бе препоръчено от механизма, от доклада, по механизма ни бе препоръчено да се обърнем за мнение към Венецианската комисия, а той ни казва, че не е необходимо това да се прави. Тези препоръки трябва да се изпълняват. Те не трябва да бъдат пренебрегвани. Защото а, нашата страна а, трябва да върви напред. Не може тя да бъде а, дърпана назад, а, да бъде връщана в миналото от нейните политици. От нези, които обичат страната си, искат а, тя да върви напред, а не на, на, назад. Господин Радев. Благодаря, госпожо председател политическа стабилност, решимост за действие и напредък по конкретните препоръки. Това са основните акценти, които можем да извадим от доклада на Европейската комисия относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка. Не може и да, да не отбележим, че това е един от най-положителните, ако не и най-положителният доклад, който България е получавала в рамките на механизма за сътрудничество и проверка. Докладът дава множество положителни оценки относно работата на правителството. Посочва се, че то е успяло да навакса забавянето от предсрочните избори и да възобнови работата във всички ключови области, които са предмет на мониторинга. Не мога да не поздравя Европейската комисия за нейната последователност в последните два доклада с посочени ясни критерии и следенето за тяхното изпълнение. Нещо, което беше доста трудно да се открие в докладите от предишни години. Настоящият доклад не съдържа нови препоръки в никоя от разглежданите области, а за първи път се дава ясна перспектива за излизане на България от механизма, което ще стане, ако се запази настоящата посока и управленска решимост за напредък на реформите и ако бъдат успешно изпълнени всички препоръки от доклада на Европейската комисия от януари 2017 година. Това ще бъде достатъчно, за да може да бъде взето решение за прекратяване на механизма за сътрудничество и оценка. В последните години стана ясно, че механизмът отдавна е изчерпан и дискриминационен за нашата държава и се използва както във вътрешнополитически в България, така и външнополитически в другите държави членки, най-вече по време на предизборни кампании. Миналата година Европейският парламент призова Европейската комисия да предложи нов общоевропейски механизъм, наблюдаващ спазването на върховенството на закона, който да обхваща всички държави членки в Европейския съюз, а не само България и Румъния да бъдат сочени с пръст всеки път. Надявам се този механизъм да стане факт. Благодаря ви за вниманието. Thank you. Mr. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че няма смисъл да напомням а, а, а, какво стана от 2007 година насам. А, а, тук като сме свидетели на едно а, значи, ритуално действие – мина, има слабости в работата на румънските власти. Тези слабости като че ли са уравновесяват от успехите. Следващата година пък има успехи, които се балансират от една страна от, от слабостите. Една година Румъния е пред България, друга година България е пред Румъния. Искам да, да кажа, че всичко това е абсолютно ненужно. А, ненужно ли е или, е или не? Защото има две последици от а, всичко това. Първата последица от всичко това е, че България и Румъния биват държани неопределено дълго извън шенгенското пространство. Второ, което според мен е много по-важно, е, че а, то се отнася и, и до румънското и българското правителство, те могат да продължат а, да а, не, действат както си знаят и а, а, абсолютно никакви последици няма за това, защото механизмът не, не следва от тяхното по, по, поведение, а е просто едно политическо решение, което не зависи от това, което тези две страни правят. Благодаря. Господа Зипа. Благодаря. За жалост имала съм и други възможности да слушам, да изслушвам обсъждане на тези доклади. Спомням си, че непрека винаги се казва, че да, има известен напредък, но е нужна повече работа. И впечатлението ми е, както казаха вече доста колеги тук, че въпреки напредъкът, който е направен от двете страни, има политическо решение да не бъде прекратяван механизмът, защото не иск... някои не искат двете страни да влезат в шенгенското пространство. Независимо от това, има неща, които трябва да се кажат. Искам съвсем накратко да кажа нещо за това дали трябва да се пита Венецианската комисия и кой трябва да я пита. Трябва да кажа, че не една страна членка не чуват мнението на Венецианската комисия, не сътрудничат Венецианската комисия. Разликата е, че тези страни не са в, в, в механизъм за сътрудничество и проверка. В случая на Румъния казва се пак, има известен напредък, но има и изоставане. Искам да а, се каже съвсем ясно, тъй като вече сме обсъдили този въпрос в пленарна зала преди известно време, тъй като не можах да а, се запозная с целия, да, да изслушам цялото резюме, искам да попитам какви са предложенията в този момент конкретно. Какви са разликите в сегашните предложения и от това, което обсъждахме в пленарна зала. Какво е положението на нещата сега? Можете ли накратко да ни кажете какво конкретно се е променило от тогава до сега, било на практика, било по отношение на направените предложения и препоръки? Госпожа Гомес. Няма да вземам отношение по политически насочената стратегия през годините. Както вече споменаха колегите, изказали се преди мен. Ще споделя какво научих, след като посетих Румъния в началото на този месец по покана на един от колегите, Каталин Иван. Аз говоря с представители на гражданското общество, медиите, организации на гражданското общество за проблемите, пред които са изправени те в момента в Румъния. С усещането за корупция, борбата срещу корупция и липсата на борба срещу корупцията. Може да се каже, че хората се борят срещу корупцията. Те а, демонстрираха в средата на зимата ежедневно против а, законодателните предложения, които пречат да се преследва наказателно корупцията. Аз се срещнах с тези хора и бях впечатлена от качествените им позиции, от разследванията, които проучват при толкова тежки обстоятелства, които провеждат при толкова тежки обстоятелства. И те отчитат това, което бе казано, а именно, че има подобрение, по отношение на ролите на съдебната власт. Но те бяха много притеснения. Трябва да кажа, като цяло във връзка с борбата срещу корупцията. Аз трябваше да говоря с за а, борбата срещу спирането на пари, която водим в Европейския парламент и панамските документи. В моята страна, да речем, акциите на приносител са забранени за да се изпълнява четвъртата директива за борба с прането на пари. Това е много важен въпрос за Румъния, защото има подозрение, че много поръчки за строителство или пък за поземлени имоти, за европейски средства се провеждат на фона на ендемична корупция – и си давам сметка, че въпросът не опира само до Румъния, до доверието на румънците в румънските органи. Става въпрос за доверието в нас, на Европейския съюз, доверието в комисията. Така че подкрепям Бригите Сипел. Нуждаем се от съответния политически подход от страна на комисията. И ако това означава да настояваме Венецианската комисия да си свърши работата, да поеме инициативата, нека да бъде направено. Но не можем да продължаваме с подобен повърхностен подход, който може и да варира леко от година на година, но е повърхностен. Аз видях, че румънците са много притеснени и имат голямо желание да поемат отговорност. Ние трябва да им помогнем. Господин Станишев. Благодаря, госпожо председател. Имам привилегията и, или не да следя тези доклади от самото начало през 2007 година. Общото ми заключение е, че ако в началото на този процес механизмът бе силен политически стимул за правителствата в България, говоря най-вече за България, да предприеме съответните реформи, с времето той се превърна в един тип ритуал, без някаква осезаема полза. В самото начало, в моята страна, всеки доклад се очакваше с големи очаквания, притеснения, емоции – а сега той е част от една рутинна програма, която не само, че не стимулира, ми има точно обратния ефект. Има проблем с общия подход на комисията. Искам да ви напомня, че един от критериите, които бяха прилагани от самото начало, е решен още през 2007 година, а именно за реформата на Конституцията – в нито един доклад не е споменато, че сме отметнали този показател и че той е вече извън обхвата на механизма. Това е много притеснително и то в редица отношения. Механизмът си тече без ясни перспективи кога ще приключи на фона на една среда, в която виждаме, че копенхагенските критерии за Европейския съюз, които обхващат демокрацията, правата на човека, върховенството на закона се нарушават в много държави членки. Ако искаме европейските институции да бъдат сериозни, ние се нуждаем от трансевропейски механизъм за оценка на европейската демокрация и информационното табло за върховенство на закона. Такава оценка трябва да се прави във всички държави членки. Така тя няма да е селективна и да се използва, както е в случая с, с този механизъм срещу България и Румъния, като средство за решаване на други политически проблеми. Вече беше споменан Шенген. Трябва да кажа съвсем открито, че това, което се случва в съвета това дългогодишно отлагане на присъединяването на България и Румъния към Шенген с пълното съзнание, че и двете страни са изпълнили всички критерии за членство, това е скандално само по себе си. Това подронва устоите на евро... доверието в Европейския съюз, създава впечатлението, недвусмислено при това за двойни стандарти, заради някои вътрешни проблеми в някои държави членки, тъй като има и избори в една страна. Няма да споменавам тези държави, повечето тя ги знаем. След това в друга, в трета държава и така нататък. Кои са нещата, които подкопават доверят в Европейския съюз? Това определено е едно от тях. Благодаря. Благодаря, господин Стенишев. Господин Буда. Благодаря, госпожо председател, че ми давате думата. Аз не съм член на тази комисия, но ние говорим за Румъния тук. Аз проявявам голям интерес към това, което се казва за моята държава. В доклада се посочват някои събития в Румъния, отбелязва се известен напредък, но за съжаление трябва да кажа, че аз 4 години съм бил председател на съдебната комисия в парламента и се опитвах да прилагам европейското законодателство, за да можем да приключим този механизъм за сътрудничество и проверка. За съжаление обаче трябва да кажа, че има известна злоупотреба от страна на правителството. Изпълнителната власт се опитва да политизира съдебната власт – да я подчини, да подчини Министерство на правосъдието. И прокуратурата. Има и хубави неща. Е, да рече минималната възраст е, за постъпване в съдебната власт. Но пречките пред независимостта на съдебната власт са много сериозни и комисията трябва да ги следи. Говори между другото за проблеми, които засягат и други държави, като Полша. Това вече бе казано. Но има един проблем, колеги. Членството в Шенген. Това е неприемливо. Моля ви да не забравяйте, че гражданите страдат от този факт. Страдат, че механизма обвързан с членство в Шенген. Шенген. Румъния е инвестирала милиони евро за оборудване, за да осигури стабилност и сигурност в района и независимост от всичко това не ни позволява да станем членове на шенгенското пространство, което е абсолютно несправедливо. Искам да направя една препоръка към комисията Разбира се, аз не поставям под съмнение нейната работа, но когато говорим за освояване на европейски средства в Комисията по регионално развитие и селско стопанство, трябва да направим начин да, да намерим средства. Това, което се случва в една държава членка, да не влияе на останалите да има един кодекс на добро поведение, добри практики за освояването на европейски средства. Госпожа Макова, искате ли да кажете нещо? Благодаря. Има грешка. Европейската комисия никога не е обвързвала механизма за сътрудничество и проверка с членството на Румъния и България в шенгенското пространство. Никога. Има само една държава членка Холандия, която преди 4 или 5 години заяви, че иска да има 2 или 3 положителни доклада по механизма, един след друг. Комисията никога не е казвала подобно нещо, нито пък съвета. Не е вярно, че не ни се дава членство в Шенген заради това. Не, има политици, които лъжат, крадат, не знаят как да се договарят за членството ни в шенгенското пространство. Но това няма нищо общо с механизма за, право... за сътрудничество и партньорство. Аз искам да се присъединим към Шенген, но на всички, които правят подобна връзка между Шенген и механизъм, искам да кажа, това не е вярно. След това само искам да добавя, че може би няма официален документ, но държавите членки ни казват, че заради този механизъм няма да позволят на България и Румъния да се присъединят към шенгенското пространство. Не трябва да разправяме лъжи тук в залата. Един от колегите току-що спомена Полша. Не трябва да забравяме, че от 6 години насам има проблеми с Унгария. Ако започнем да споменаваме имената на държави членки, трябва да споменем всички държави членки, където има проблеми, е да не подбираме избирателно една или две от тях, защото ни харесват или не. Доколкото знам, за Унгария има няколко препоръки на Венецианската комисия и така. Даваме думата отново на господин Слив от комисията. Благодаря. Благодаря на всички членове на комисията за забележките по докладите. Господин Юнкер в изказването си за състоянието на Съюза постави акцент върху върховенството на закона и че това е общ хоризонтален елемент за комисията като цяло. В речта си за състоянието на Съюза, председателя Юнкер изрази ясно позицията на комисията за присъединяването на България и Румъния към Шенген. Мисля, че той разсея всякакви съмнения. В доклада от януари, мисля, че изрично се казва, че комисията не подкрепя обвързването на механизма с Шенген. И това е позицията на комисията и в момента. Само да подчертая нещо, което бе казано господин Радев, между другото, за препоръките. Искам да потвърдя, че за препоръките на комисията от януари. Те са абсолютно същи в момента. Доклада от този месец не е променил препоръките. За комисията това са стъпките, които все още трябва да бъдат предприяти, за да й позволят да препоръча че са изпълнени условията. и че има стабилност. Ние очакваме да се сътрудничим с двете държави членки, за да направим така, че да се изпълнят тези препоръки във възможно най-кратки срокове. Благодаря. Благодаря. Вече сме в края на заседанието, само да обявя дата на следващото заседание 27 ноември, 28 ноември. Приятна вечер, колеги.